Right, welcome, welcome every... Добре дошли на всички. Обедена съм, че журналистите ще приключат а, скоро. Докато трябва снимките, ще искам да ви запозная с а, някои организационни въпроси. Това е заседание на Комисията по економическите и парични въпроси. А, бих искала да попитам дали приемате дневния ред. Не виждам възражения, затова считаме, че дневния ред е прията. На продължението на това заседание ще направя съобщенията на председателя, по-скоро на 31 ще стане това. Сега преминаваме към трета точка. Това е разискване по въпроси от областта на паричната економическа политика, вследствие на сегашното положение на пазарите на държавни дългове с участието на председателя на ЕЦБ Жан-Клод Трише. Формата на това заседание е разискване, а не е изслушване. Това не е в рамките на паричния диалог. Искаме да изслушаме и мненията на депутатите. Много от вас вече имаха възможност да изразят мнението си през вакансията, но не и като парламент. Имахме трудно лято, Мнозина от нас имаха кратка почивка. Всичко това стана по време на вакансията на парламента, което означаваше, че депутатите отсъстваха, въпреки че някои отделни депутати, включително и аз, участвахме активно в дебата. Заседанието днес, след заседанието през закрития врата с Трише, е да чуем какво е най-актуалното състояние и да дадем нашия отговор. През последните седмици ние можахме да наблюдаваме случващото се у дома и в други страни и бихме искали да чуем мнението ми в опит да намерим решения. Няма да повтарям всичко, което съм казвала през предходните седмици, само ще подчертая, че цитата от Шерлок Холмс е актуален. Когато елиминирате невъзможното, уча... оставате с невероятното. Невероятно е, но сега има за нас много такива неясноти. Някои от тях, като еврооблигациите, получиха много внимание, но в отличие от Шерлок Холмс, ние не трябва да намерим само едно невероятно решение, а може би ще ни е необходимо да имаме няколко такива в различни степени, освен това, трябва да преодолеем съществуващите различия. Обедена съм, че всички сме за това да премахнем невъзможното, а именно а, разцеплението на еврото. Много от промените, свързани с подобряване на економическото управление над пакета от 6 нормативни акта, намери място в процедурите на Европейския съюз. Знаем, че има различие между това какво трябва да се направи от някои правителства и а, гражданите. И ние не можем да постигнем а, на мнението, без да е, имаме общи послания. Институциите на Европейския съюз и най-вече ЕЦБ показаха, че са по-надежни и последователни. По този начин стигаме до втората невъзможност, а именно, че не бива да допуснем разпадане на Съюза, само за да спасим еврото. Всеки депутат по време на разискванията ще разполага с две минути за изказване, но първо искам да дам думата на председателя на ЕЦБ да ни представи най-актуалното положение. Още веднъж имате думата, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря най-напред за отправената покана за обмен на мнения. Вие ме помолихте набързо да ви представя най-новите развития в економическата и парична сфера в еврозоната, както и въпросите свързани с паричната политика. И така ще заложим на по-висок растеж в еврозоната, както беше и очаквано. След силен растеж през първото три месече, през второто три месече имаше спад до 2%, економиката на еврозоната продължава да се развива умерено в контекста на относително стабилните основни показатели в еврозоната като цяло. Същевременно, поради настъпилите наскоро напрежение на пазара, несигурността остава висока. Това засяга промените, които се налагат в някои от страните от еврозоната, както и в глобалната економика. САЩ също имаха сериозни проблеми и скромни економически перспективи. Ние очакваме инфлацията да бъде над 2% през едните месеци. Риска за средносрочния план от гледна точка на прогнозите на ЕЦБ, те ще бъдат представени в началото на септември. Нашия паричен анализ показва, че монетарната експанзия означава, че имаме достатъчно ликвидност, за да можем да се справим с натиска върху цените. Тази ликвидност може да се използва по-скоро като предпазна мярка, отколкото за харчене. Затова управителният съвет на ЕЦМ е, ЕЦБ е, е решен очакванията за инфлацията да бъдат е, твърдо закотни вени в рамките нашето разбиране за стабилност на цените. Нека сега да се спра за, на ситуацията с влушаването на а, е, ситуацията на а, пазарите през август в еврозоната. Засилената интензивност на проблемите на финансовите пазари доведе до високи ликвени проценти, което влияе на обемите, които се търгуват на някои от пазарите. Някои от тези пазари спряха да действат по добър начин. Ние наблюдавахме същото и през май 2010, но тогава те имаха по-широка основа сега имаха по-широка основа, отколкото тогава. И предвид на това развитие, ЕЦБ реши в началото на месеца да продължи да осъществява операциите си по рефинансиране а, с провеждане на търгове при пълна квота поне по до 2012. Това означава, че евросистемата ще предлага а, ликвидност срещу обезпечение, доколкото е необходимо в рамките на нефинансирането. Сега има 530 милиарда евро като а, рефинансиране, които са за срок от една седмица до 6 месеца. беше решено в началото на августа да имаме операции, които да са за срок от 6 е, месеца, за да се помогне на банките да планират ликвидността си. 470 банки участват като контрагенти в нашите операции за рефинансиране. Има още банки, които имат право на това търгуваните ценни книжа, които са необходими за кредитните операции на ЕЦБ, са между 13 и 14 трилиона евро. От 31 декември 2010 имаме 14 милиарда евро. Това е посочено в годишния ни доклад. Няма липса на ликвидност или на обезпечение в евросистемата. ЕЦБ възстанови намесата си на пазарите на държавни облигации през месец август чрез намеса, чрез ценни книжа. По този начин ЕЦБ иска да гарантира по-добро провеждане на паричната политика в части от пазара, които имат проблеми с функционирането. ние ще погълнем отново ликвидността, която беше предоставена. Нека да цитирам това, което казах през май 2010 година в тази връзка. Нашите действия са в пълно съответствие с забраната на паричното финансиране и на финансовата независимост. Договорът не разрешава преки покупки от ЕЦБ на дългови инструменти от правителствата. Ние купуваме тези инструменти на вторичния пазар и се придържаме към принципите на договора. Като първичен наш мандат имаме запазване стабилността на цените. Ние очакваме от правителствата строго спазване на принципите на бюджетна дисциплина и ефективен взаимен контрол покупките на вторичния пазар не трябва да се използват за заобикаляне на основния принцип за поддържане на бюджетна дисциплина. Тази програма строго цели коригиране на проблеми на пазара. Забравянето на паричното финансиране подчертава факта, че бюджетната дисциплина е от особена важност. Ние отчетохме поетите ангажименти от някои от правителствата в еврозоната да засилят фискалната консолидация и да гарантират устойчивостта на публичните финанси. Не мога нищо да отегля от казаното тогава, през месец май 2010 година, защото те са актуални и сега. Ние очакваме от правителствата строго спазване на принципа на бюджетна дисциплина, взаимен контрол – това е от особена важност правителствата строго да прилагат и своевременно да прилагат този принцип. Това се отнася както за програмата на Европейския съюз е, и на МВФ за преструктуриране, както и за постигането на заложените цели. Своевременното прилагане на споразумението, постигнано между държавните и правителствени глави на 21 юли, е от съществена важност в това отношение. За Гърция имаме специален а, а, план. Всички останали правителства от еврозоната а, трябва да а, се придържат към положения от тях а, а, подпис а, и а, да продължат да стабилизират а, условията на пазара. Госпожо председател, това бяха моите встъпителни думи. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Може да го аплодирате. Um, Продължаваме с изказвания от евродепутатите. Първо от името на НП ще чуем няколко думи от господин Гозес, след това Вернер Ланген. Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Аз е, имах възможност е, да участвам и по време на заседанието при закрити врата. Няма да повтарям казаното вече. Искам още веднъж обаче да ви благодаря за това, че сте тук е, и за отношението към парламентаристите. Това трябва да подчертаем този факт. Искам да дам думата сега на Вернен Ланген. Благодаря, господин председателю. Преди края на мандата ви също бих искал да подчертая, че вие винаги сте водил открит диалог с парламента. Ето защо съм благодарен за а, ясните ви думи, за това, а, че а, трябва да се спазват всички задължения, свързани с консолидиране на бюджета, спиране на задължняването и така нататък. В Европа винаги имаме нужда от много време, за да изпълним решенията на съвета. И не става въпрос само за това да се позоваваме на отделни членове на а, статута. става въпрос за това, че някои държави трябва да стабилизират а, пазарите си, за да се стабилизират и економиките. Има много действия, които биват критикувани а, публично от отделни правителствени глави, но аз искам да кажа, че а, ЕЦБ е независима институция и тя трябва да действа по начина по който действа. Всички действия на ЕЦБ са абсолютно оправдани. Тази седмица стана ясно, че чрез манипулирането на пазарите в случаята, случая на Социете Женерал в Франция. В рамките на няколко минути хората са спечелили милиони само заради това, че са участвали в спекулации. Освен това, ние скоро трябва да приемем и пакета за финансовите пазари. Пазарите трябва да бъдат контролирани също така да се въведат и минимални срокове, които трябва да се спазват. Искам от името на моята прическа група да ви благодаря за ясната линия, която поддържате вие, за това, че вие през цялото време се борите за това всички минимални изисквания и срокове да бъдат спазвани. Искам да задам един кратък въпрос. Вие казахте, че ликвидността, която се е предоставила на пазарите чрез изкупуването на държавни облигации. Трябва да бъдат предоставени обратно. Благодаря ви. Развален е часовникът. Така че ще трябва да наблюдавате мен, аз ще давам знак, кога приключва времето. Елиза Ферейра от името на групата на социалистите. Obrigada eh, por estar entre nós mais uma vez e muito obrigada por ter. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря за това, че отново сте сред нас. Искам да ви благодаря също така че многократно във връзките си с нас правите много повече от това, което се очаква по правилник от вас. Еврозоната като че ли не може да се справи с шамарите, които получава. А, имаме интервенции една след друга, но те са интервенции на парче. Европейската комисия не излезе с ясни мерки за решаване на проблемите, свързани с държавния дълг. Чисто и просто сключва някакви двустранни спогодби и това е. Европейският парламент се опитва да защитава общностният подход с едни интервенции, които да се основават на един общо европейски дневен ред, а не на отделните интереси на отделните държави членки. И това всъщност е и ролята на Централната банка. Трябва да мислим по-задълбочено, но и да гледаме цялата картина. Трябва да опитаме много добре да координираме действията си, а не да действаме на посоки. Затова искам да помоля господин председателя да сподели с нас как изглеждат нещата, ако погледнем по-масштабно, към какво трябва да вървим, за да може Европа да се върне на пътя на напредъкът. трябва да се опитаме да функционираме и без механизъм за стабилност, ако той ще бъде такъв какъвто е в момента, много малко европейски. Финансовия фонд, който обсъждаме, не може да работи, ако изглежда така, както изглежда по-настоящем. Не мисля, че имаме нужда от еврооблигации. Имаме нужда обаче от една Европейска централна банка, която да не се занимава само с проверки или с контрол на цените, тъй като това не е достатъчно, за да се решат проблемите ни. Имаме нужда от една по-широка, по-масштабна визия, за да се преодолее това, пред което сме изправени. А то не е само липса на политическа воля, чисто и просто няма и визия. Сега казва председателката от името на АЛДЕ, госпожа Голар. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, господин председател, че сте тук. Искам да ви задам следния въпрос. Ние очакваме ме, а, програмата за изкупуване на вторичния пазар. Очакваме и правителства да свършат работата си. Вие и ЕЦБ поеха своята отговорност в общи интерес и искам да изразя към вас нашата благодарност, защото решението не беше лесно. Европейската Централна банка обаче не може да запълва всички дубки, създадени от правителствата. Вече имаме пакет за економическо управление. Вие сте в края на юли. Знаете, че имаше среща с, между Саркози и Меркел в Берлин. Дали в този парламент можем да интерпретираме като добър сигнал факта, че тези две страни, които в голяма степен блокираха приемането на пакета за економическо управление, могат да се откажат от поставените от тях резерви. Ако погледнем отвъд този пакет, можете ли да бъдете наш посланник и да ни помогнете, както казаха и колегите, Ферера току-що го каза, както и Ланген, за да можем да излезем от тази междуправителствена система. Не говорим за голям федерална крачка напред, но все пак да се разчисти пътя. Не може ли да си поставим някакъв срок, както при еврото, с определени етапи, да имаме конкретни цели, за да може гражданите, както и пазарите, да знаят, че сме на път да постигнем единство. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, госпожа Суинбър. Благодаря. Господин Трише, от Две години съм член на настоящата комисия в Европейския парламент и при всяко едно посещение вие винаги сте се хваляли и то с право за това колко независима е ЦБ, какво реноме всъщност е изградила по време на вашия мандат. И в миналото съм ви попитала дали имате нужда от повече правомощия. Имам предвид, има ли нужда ЕЦБ от повече правомощия за намеса на финансовите пазари. И вие винаги сте казвали не Явно нямате голямо желание сега да давате възможност за да се отпуска повече ликвидност и да се превърнете в най-големия купувач на италиански и испански облигации на вторичните пазари. Тези стъпки бяха необходими поради броженията на пазара, но те се основаваха на политически решения и оказаха силно влияние върху пазарите. Е, всичко това трябваше да бъде направено от ЕЦБ, защото политиците не успяха да задържат е, доверието на инвеститорите. Ясно е на мнозина, че политиците не винаги са онези, които трябва да вземат сложните економически решения. Инвеститорите в облигации в много случаи не са убедени, че държавите членки на Европейски съюз могат алтуристично да разрешат този проблем. Е, човек, който се радва на пазарно доверие в глобален план и като е, такъв, който има необходимите експертни познания да предостави отлични съвети. Смятате ли, че вие можете да изиграете роля след като се пенсионирате, като подпомагате съответните институции в техните економически решения. Смятам, че вашето участие ще даде възможност и на държавите, и на инвеститорите а, да постигнат отлични резултати, а не само политици, които най-вероятно не са алтруистични в действията си, да вземат тези решения. Благодаря ви, каза председателката. От името на зелените, Филип... Не. Някой от името на зелените. Уважаеми господин Трише, през това лято се излагахме, като помислихме, че а, няма да има а, растеж, за това, че доверието в банките е паднало драстично. По време на среща на върха бяха прияти мерки. Тези мерки а, се издържаха само две седмици. Обаче трябва да се е, извърши намеса, каквато не е желана, не е била желана в миналото, но в крайна сметка е необходимо да се стабилизира банковата система, да се стабилизират и економиките на държавите. ЕЦБ е единствената институция, която в момента е, прави нещо, и за мен е недопустимо, че тази институция бива критикувана по такъв начин – Предвиждат се помощи за отделни държави, които имат големи проблеми. 17 парламенти трябва да се обединят около тези решения и ЕЦБ е, е единствената, която може да стабилизира в бъдеще правителствата и държавите, а от друга страна с парламентите трябва да одобрят всяка една малка стъпка. В бъдеще имаме нужда от един истински економически съюз съюз. Имаме нужда от по-съвместни действия. Така че имаме нужда от вашата подкрепа и вашият апел за това европейските държави да се обединят. Ако това не стане сега, кога ще стане а, това? Какво ще прави Европейския парламент, когато а, Европейския съюз не функционира с единствено с мерки предприяти на срещи на върха, всичко това ще доведе до какъв какафони е в Европейския съюз. Мигел Портос има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че когато председателят Трише заявява, че казаното през 2010 година е напълно вярно, аз също съм съгласен с него. Защо? Защото това, което той каза, не беше нещо ново. Случи се нещо в 2011 година, края на август. И това е положението, в което се намираме по-настоящем. Тоест, економически ние сме доста по-зле, отколкото по времето, когато заявявахте определени тези, които сега не искате да отеглите. Няма възстановяване, не се създават работни места, има какафония. Тоест, държавните и правителствени ръководители не се слушат. Европейската централна банка обаче е много удовлетворена от решенията, които взема. Тя не смята, че това, което е направила в миналото, е погрешно. Не виждам смисъл. Не, не, не ми е ясно. Няма никакво смирение като че ли. Няма никакви въпроси за еврооблигации или т.е. някакво солидарно решение. Говори се само за инфлация, а не се говори за работни места и за рестартиране на економиката на Съюза. Това би трябвало да бъдат приоритетите на Съюза. Спомена се нещо за стабилност на банковата система в Европейския съюз. Искам обаче да ви попитам, господин Трише, ако нямахме такава голяма подкрепа от страна на данакоплатците към банковата система, колко банки щяха да са в, се провалили на стрес тестовете? Поне една трета, твърдят журналистите, от тези банки ще да са се провалили. Аз се притеснявам за банкерите, но това, което ме притеснява много повече е народа, обикновените хора. EFD Марта Андреасен. Марта. Жан Андреасен. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, вие два пъти увеличихте процента за рефинансиране. Сега той е 1,5%. Междувременно Федералния резерв запази ликвените проценти и няма никакви признаци, ще има увеличения. Получихме новите статистически данни за економиките от еврозоната и виждаме, че има застой. Някои от експертите в банковото дело считат, че основният лихвен процент на банките трябва да бъде 1% под годишният растеж на БВП. В САЩ може и да е така, но в Европа има спад на растежа под лихвените проценти. Дали не трябва да се помисли за увеличение с 100 базисни пункта лихвения процент, за да може економиката да тръгне. Най-големите економи в еврозоната, Германия и Франция, към тях гледат останалите, за да видят каква ще е реакцията им. Франция не може да накара своя парламент да приеме промяна в Конституцията, за включване на златно правило за дефицита. Ще продължим с изказванията. Беркалт Белц има думата. Благодаря, господин председател, Господин Трише, благодаря и за вашето изказване. Според мен сегашната криза на еврото не е криза на еврото, ами е криза свързана с задлъжнал, задлъжнялостта на а, отделните държави а, членки и затова проблема трябва да се реши а, на друго ниво. Ето защо а, трябва да се има предвид, че еврото си в основата на нашето благополучие и а, валутния съюз трябва да бъде запазен. А, ето защо, според мен, имаме нужда от повече економическа координация между държавите членки, тъй като еврото в бъдеще не може да бъде успешно, ако зависи от 17 отделни правителства и от 17 отделни економически стратегии. Кризата ни принуждава да се справим с това, което не беше възможно в началото на съставянето, на основаването на Валутния съюз и да се въведе стабилност в финансовата и економическа политика. Има споразумение, между госпожа Меркел и господин Саркози да има повече политическо координиране на действията и да има пределен прак на задлъжняването. В последните месеци в парламента се водят дебати е, свързани с паричните въпроси в Европейския съюз. Обаче прекалено дългите дебати водят до загуба на легитимност на взетите след това решения. Да, важно, важно да се взимат решения на високо ниво, но гражданите не трябва да оставят впечатление, че нещата а, се случват без тяхното участие, без тяхното а, влияние. Досегашното споразумение включва координация между правителствени и държавни глави. Обаче, ако искаме да има економическа координация, има нужда от е- ефективен контрол на тези правителства на европейско ниво. Ето защо Европейския парламент трябва да бъде включен. Това не е проблем, това е решение на проблема, а именно да има повече Европа, така че е, решенията да бъдат е, взимани по е, демократичен начин. Благодаря ви. Сега от името на социалистите Робърт Кобълс включили сме и хронометъра. Благодаря. Аз няма да повтарям казаното от колегата Ланген аз на 100% поддържам казаното от него, най-вече по отношение на намесата на ЕЦБ. Светът не може да мине без финансовите пазари, но тези пазари очевидно трябва да бъдат по-добре контролирани. Къде са не, не би трябвало да се установи някаква граница на скоростите, с които се а, развива нещата. Не можем да затваряме вратата и да казваме, вашия пазар никога няма да тръгне. Знаеме, че в англосаксонския свят от създаването на еврото непрекъснато се повтаря, че ще се провали. Ние сме изправени пред криза в някои от страните от еврозоната. Тя е сходна на тази, преживявана от много други страни по света. Дали еврото ще съществува според вас, господин Трише, след 10 години? Дали сте оптимист за еврото като единна валута? Благодаря много. Часовника май започна да работи. Господин Тремоза. Добре дошъл, господин Трише, в нашия парламент отново. Можете ли накратко да ни кажете каква е точната сума, закупена от ЕЦБ през този месец от дълга на Испания? И какви изисквания сте поставили към правителството на Испания, за да бъде извършена тази покупка? Защото се говори за евентуална промяна на Конституцията. Благодаря, Примо. Сега се връщаме към НП. Мария Гасия. Господин председател, много неща се случиха през това лято. Видяхме намаляване на кредитния рейтинг на а, дълга на САЩ и Япония. Има също безпокойства за държавния дълг е, на Испания и на Италия. Има подозрение на пазара, че тези страни имат е, проблем. Те са, дават 40% от, е, от БВП. Ние слушаме какво казва господин Бернанки. Той казва, че очаква от ЕЦБ да запази сегашните лихвени проценти, за да се запази спокойствие. От друга страна, ЕЦБ казва, че се е намесил, тъй като никой друг не е могъл да направи това, докато не се е разгърнат изцяло постигнатите договорености на 21 юли. Това означава ли, че вие ще продължите да се намесвате, докато фонда задейства Както Тремоза каза, аз съм убеден, че ЕЦБ не иска да купува дълга на страни, където не може да се гарантира изцяло суверенитета. Що се отнася до испанския пазар, са необходими строги гаранции имам предвид моята страна Испания, можете ли да очертаете пред нас някои от основните елементи, включени в писмото, което сте изправили, изпратили? Аз съм от друга партия, не от тази на господин Тремоза, но трябва да имаме по строг лимит на дълга, отколкото се позволява в Конституцията. Не зная дали обаче това ще бъде направено както трябва от социалистическото правителство, което управлява сега. Друг куратор от НЕП Теодор Столер. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да ви поздравя, господин Труше, Трише за усилената работа през горещото лято. Радвам се, че правителствата в еврозоната постигнаха съгласие по въпроса с Гърция. Постигнаха съгласие, като заявиха, че не може да се реши дългов проблем, като се създава нов дълг. Постигна се една формула, при която ще има преструктуриране на дълга и облегчаване на този гръцки дълг. Искам да попитам следното. Как разглеждате действията на някои държави, членки на еврозоната, които сега поставят определени условия на Гърция и изискват обезпечения, които изобщо не са били обсъждани, или поне ние не знаем да са били обсъждани, когато е постигнато това съгласие между правителствата за разрешаване на а, проблем с държавния дълг в Гърция. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега от името на социалистите и демократите, господин Гок. Мерси, Благодаря, господин председател. Ценното европейските институции ги обвиняват, е, че не е реагирала през началото на кризата. или че повечето очакват връщане към конюнктурата. Предвижданията за растеж в еврозоната са ревизирани надолу, както във всички държави членки и всички са сериозно обезпокоени, защото траекторията на намаляването на дефицита зависи от перспективите за растежа. банковите инструменти имаха сериозен удар това лято, загубиха близо 40% от стоиността си. Така че очевидно ние се намираме в сценарии на дубълве с възможност за а, спад а, и до това, което не всички наричат а, рецесия, но може да се стигне това доста бързо. При тези условия Централната банка очевидно може да се намеси. Тя вече го е направила, както вие обявихте, предприяла е концентрациклични мерки. Има направено предложение за намаляване на основния лихвен процент но нека да помислим как може да се направи в бюджетната политика, за да се рестартира економиката или да се рекапитализират банките. Казвате, че няма възможности за маневриране, но ние, социалистите, сме сред първите, които считаме, че голяма част от дълга е акумулирана от намаляването на данъците. И ние ще се борим срещу това, като дойдем на власт. Но при сегашната конюнктура, считате ли сериозно, както бяхте приканени току-що, засилването на политиката на бюджетна консолидация, че е верният път и целта от 3% до 2013 година остава ли актуален? Благодаря. Благодаря. От името на НП Карлен Въртман Кол. Благодаря, господин Трише. Благодаря, че участвате в днешния дебат в парламента. Ясно е, че нестабилността на финансовите пазари продължава и все още не е намерено убедителен убедителен отговор на въпроса какво ще се прави в бъдеще, в резултат на което растежа спада. За мен е очудващо, че вие не само трябваше да реактивирате вашите действия, свързани с изкупуване на държавни дългове, но и също така да емитирате необходимите ценни книжа. Аз бях докладчик по доклада за превентивните мерки. Бях, и там беше включено, че едно економическо управление може да замести пакета от шесте доклада. Ясно е, че това не е моята позиция, но какво е вашето мнение, защото е, е много важно да се приеме този пакет, който споменах през следващите седмици. Благодаря от името на социалистите Ани Подимата. Благодаря ти, Шарен. Господин председател, вие и различни други колеги е, говорихте за решенията взети на 21 юли. Тези решения е, бяха основна стъпка напред за решаване на проблемите с държавния дълг и проблемите на Гърция. Е, седмици след вземането на тези решения, като че ли нищо не е разрешено и се питаме защо все още нищо не е решено. Според мен, защото решенията от 21 юли са обект на постоянно тълкование, разглеждане под лупа в национални условия, а не посредством междуправителствения подход, който би трябвало да бъде предприят. Все още има национални оценки и това не дава възможност на решението от 21 юли да бъдат достатъчно силни. Говоря за някои държави членки, които изискаха определени гаранции, ако ще участват във втората програма за подкрепа на Гърция. Отвъд економическите и демократичните аспекти, съвсем естествено е определени държави да търсят гаранции. От друга страна, обаче е и логично парламентите, които одобрят този подход, да искат определени, определена яснота за това какво ще означава тяхното участие. Това са някои от основните стълбове на програмата. Какво е посланието, което отправяме? От една страна сме одобрили програми, изготвени заедно с МВФ, с Европейската комисия, с ЕЦБ. Когато се искат гаранции преди да се участва в определена програма, не смятате ли, че това води до срив на самата програма? И накрая Томас Фридман а, написа в своето време, че Европейския съюз върви към разпад. Вие постоянно повтаряте, че не смятате, че има криза в еврозоната и в миналото сте го казвали. Продължавате ли да сте така убеден в това, както бяхте преди няколко месеца? Благодаря, господин Ламбъртс, от името на Зелените. Благодаря. Благодаря, ЕЦБ достига пределите на своя мандат, за да стабилизира еврозоното и държавния дълг при строги изисквания, включени в писмото, изпратено от вас до държавите членки. Ние не сме изправени само пред криза с държавния дълг, но и с сериозна криза в финансовата система която надхвърля границите на разумното. ЕЦБ каза, че разполага с нужната ликвидност, но тази ликвидност трябва да се осигури от ЕЦБ, тъй като базарите не действат. Какви гаранции изисквате какви са условията, които налагате върху банките, които се ползват от а, тази възможност. Ние се намираме в а, ситуация, когато банките са много по-зависими от междубанковия пазар. Когато говорим за прилагането на Базел 3 в Европа, дали ни трябва да предвидим някаква мярка а, за малко свиване на банковия сектор. Разбира се, може да се върне към нормалните функции на тази система, но част от ликвидността, която сега предоставяте вие и останалите участници, да не се използва за спекулативни цели. Благодаря от името на НП, госпожа Люлинг. Euh, Благодаря, госпожо председател. Господин председател Трише, аз съм напълно съгласна с това, което каза Велинен Ланген относно ролята, която играете от 2008 година насам, особено когато комисията и съвета напълно отсъстваха както и през последните седмици. За това ви поздравявам. Искам да поставям въпрос, свързан с актуалното положение, свързан с Европейския фонд за стабилност. Пазарите са безсилни. Дали този инструмент, който беше създаден и засилен с последния съвет на държавите членки, дали обаче не трябва да се отиде по-далече? Мисията на фонда трябва да бъде разширена. Държавите членки трябва да гарантират повече средства. Но има също и проблем, който е институционален. Спешно трябва да се включи в управлението този фонд, да не се оставят нещата само между правителствата. Паричната политика е цяло интегрирана. Струва ми се, че нещата няма да вървят добре. Европейски валутен фонд с а, а, обща валута, която да се, който да се намесва в случай на трудности, когато се налага от обстоятелствата. Дали вие споделяте идеята за създаването на Европейски валутен фонд? Това би бил силен сигнал през едните месеци и ще демонстрира пред целия свят нашият пълен ангажимент за защита на еврото. Но ако не харесвате тази адап... идея, бихте ли казали защо? Благодаря. Благодаря, Астрид. От името на ЕКАРЕ, господин Епинг. Е, господин Трише, скоро ще изтече мандата ви като президент на ЕЦБ. Вие заслужихте много уважение за вашата работа. По време на вашия мандат беше променена ролята на ЕЦБ. ЕЦБ се занимава не само с паричната стабилност, но и с други въпроси. Обаче някои от тези въпроси и действия на ЕЦБ подлежат на критика. ЕЦБ предоставя голяма ликвидност на държавите членки. За какви суми страва въпрос? Какъв е размер на дълговете, които са изкупени от ЕЦБ? Имам предвид дълговете на страни като Гърция, Ирландия и Испания. Благодаря ви. Сега Води Крацар има думата. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Благодаря. Господин председателю на ЕЦБ, съвсем ясно се изразихте за това каква е вашата мисия. Защитата на еврото, контрол на цените, както и за положителния имидж на еврото и Европа. Наскоро обаче госпожа Люгард на един международен семинар. Говори за една препоръка за капиталова адекватност в европейските банки. Тогава тя спомена и механизма за подкрепа в същата светлина. Какво мислите по този въпрос в светлината на европейските пазари? Съгласен ли сте с госпожа Льогард? Две големи гръцки банки трябваше наскоро да се слеят, или поне така се говореше. Говори се за фондове от Катар. Смятате ли, че ако влязат тези 2 милиарда, те ще подпомогнат ликвидността на Гърция? Госпожа Логард на същото това заседание заяви, че опасността от рецесия е много по... е по-голямото зло по-малкото е високата инфлация. Економическите промени са изключително важни, ако искаме да има економическо възстановяване в Европа. Какво мислите вие по този въпрос? Как изглеждат според вас економическите промени, които трябва да настъпят? Трябва ли те да бъдат в крак с позицията на Европа. Благодаря от името на социалистите и демократите, господин Пресейдо. Благодаря, господин Трише. Благодаря ви за това, че под ваше ръководство ЕЦБ предприе много бързи мерки и реагира много бързо по отношение на инфлацията в държави членки, въпреки че тази тема не е основната тема в момента в Европейския съюз. еврото и еврозоната като цяло е все още конкурентно способна. Също така, от друга страна се говори за това, че е, госпожа Меркел иска е, да се намалят данъците. и по, по този начин паричната политика няма да може да се успокои трябва да се предприемат мерки по отношение на бюджетите, което ще пък доведе, ще окаже влияние върху съдлъжнилостта. На следващо място. Много бързо, както казах, реагирахте и действахте. обаче има различни механизми, чрез които вие може да окажете намеса. Ясно е, че един валутен съюз има нужда от е, определен лихвен процент, който да е реалистичен, което означава, че нивата на лихвените проценти в отделните държави членки трябва а, по някакъв а, начин да доближават а, един до друг а, и този диапазон не трябва да е прекалено широк. Оле Шмидт от името на Алде. Благодаря. Господин Трише, въпросът, който ми се задава в моята страна, и то доста често, е къде са политическите лидери в Европа? Крият ли се? Във вакансия ли са? Къде са тези хора? Няма политическо лидерство. И точно това пречи на цяла Европа. Имаме нужда от повече лидерство. Затова от името на нашата група и в лично качество искам да ви поздравя за вашите лидерски инициативи. Имам няколко въпроса. Вие през годините многократно сте казвали, че в еврото имаме една обща съдба. И когато говорите за една обща съдба, най-вероятно имате предвид и мен и моята страна. Както знаете, 10 от държавите в Европейския съюз са извън еврозоната. Страхувам се, че всъщност в момента се задълбочава бездната, която взе в Европейския съюз, че тези 17 държави, поради липсата на лидерски качества, техните политици, може би не във всички тях, водят до едно разцепление в Европа. И това ще окаже въздействие не само върху тези 17 държави, а върху целия Европейски съюз. Искам и се да разбера какво мислите по този въпрос, особено в края на мандата си. Винаги сте го казвали, и аз смятам така. Това е общата ни съдба. Вторият ми въпрос е свързан с механизма, за който говори госпожа Люлинг. Това може да се разглежда и като една солидарност в Европа. Не е ли добре, подходящо в тези обстоятелства цяла Европа да подкрепя тези механизми? Този въпрос не е ли повдиган? Питам, защото си мисля, че някои от държавите извън еврозоната, като че ли си ръкопляскат за това, че не са влезли в еврозоната но в крайна сметка всички ще понесат последиците от това, което се случва. Госпожи, дори държавата на госпожа Болс, Обединеното кралство. И се чуват различни бележки от господин Осборн дори по този въпрос. Господин Трише, няма ли да е по-добре да се повдигне въпроса по този начин? Солидарността да бъде показана от всички 27 държави членки, за да работим заедно в рамките на фонда. Благодаря. От името на НП, господин Карас. Господин председател, уважаеми дами и господа, Както се вижда, сме в една много тежка ситуация. Това, което се случи, не е детска игра. Трябва да се подходи сериозно. Нямаме нужда от допълнителни национални мерки и от защита на национални интереси, а имаме нужда от един общ план. Няма криза на еврото, но има криза, свързана с поведението на някои политици, които тяхното поведение води до нестабилност в Европейския съюз и това води до нестабилност на финансовите пазари. Трябва да направим а, това, което а, е вписано в договора от Мастрихт за това, че Валутния съюз повелява и един политически съюз. На следващо място а, еврото не може да се омалуважава и да се поставя на второ място. А, за държавните правителствени глави еврото не трябва да е като а, някаква допълнителна задача, която те вършат, а трябва да е техен приоритет. Е, въпросите свързани с бюджета, с данъчните политики трябва да бъдат европеизирани. Ние имаме нужда от економически и социален съюз и стъпка по стъпка трябва да вървим, в тази посока. Не става въпрос за еврото, става въпрос за това дали Европейския съюз е способен да действа. Става въпрос за това да се възвърне доверието в тази възможност на Европейския съюз да действа. Аз ви питам, какво смятате и какво имате предвид, когато казвате, че финансовите министри и държавните глави носят ам, а, и по-скоро трябва да поемат съвместната отговорност за стабилизирането на еврото. Благодаря ви. Сега от името на социалистите си, социалистите Едуард Циклуна. Господин Трише, в началото а, на кризата беше казано, че няма криза на еврото, а има криза, а, криза в отделните държави членки, които са членки на Европейския съюз. Но сега нещата сякаш се обърнаха. Много економики бяха атакувани, защото са в еврозоната. Трябва да признаем, че архитектурата на Европейския съюз е погрешна. И ако а, казваме, че европейските държави членки трябва да направят това или онова, но една стабилна система трябва а, да издържа на много изпитания и сътресения. А, не сте ли съгласен, че Всичките конструктивни предложения са свързани с общата отговорност и намирането на общи решения, свързани с економическите баланси и така нататък, че това е въпрос и на солидарност, не на последно място и без такава солидарност не можем да продължим напред. E и накрая от името на НП Мариан Тест. Dank voorzitter. Ehm, Meneer de voorzitter van de Europese Centrale Bank, благодаря, господин председател. Госпожо председател, господин Трише. Вие казахте, а, че а, спасяването на еврото няма да ни коства Европейския съюз. А, обаче въпросът е много сериозен и понякога поражда загриженост. ЕЦБ поема много голяма част от отговорността. Благодарим ви за това. Но що се отнася до националните правителства, националните парламенти, те се занимават само с а, техните си собствени интереси. Има държави членки, а, които са проевропейски настроени, но има други, които а, слагат а, спирачки. Говори се за данъчни мерки, които отдавна са обявени от Европейската комисия. Говори се за общ корпоративен данък. Това са само част от мерките, които бяха предложени. Ако работим заедно, ако сме солидарни и имаме а, шанс да спасим еврото, на следващо а, място трябва да се обърне внимание а, на следния факт, че има държави, които работят за Европа и искат да поемат съвместна отговорност за спасяването на еврото. Благодаря ви доста неща се припокриха в въпросите. Ще използвам времето за почивката, която беше предвидена между двете сесии. Ако може да се вместите в рамките на 10 минути. Благодаря ви много, госпожо председател. Позволете ми само да кажа, че не съм изненадан при сегашните обстоятелства че ми бяха отправени толкова много послания, бяха споделени толкова много мнения и бяха зададени толкова много въпроси. Ще се опитам да бъда максимално крадък в отговорите ми. Най-напред бих искал да кажа, че от името на управителния съвет и на съвета на ЕЦБ всички гуверньори, на централни банки са ви признателни за направените бележки. Ние високо ценим това, което направихте напоследък. Искам също да кажа, че мнозина от евродепутатите подчертаха, че основният ни мандат е да гарантираме ценова стабилност. И мога да кажа, че след създаването на еврото ние гарантираме стабилност на цените в съответствие с дефинирания мандат. И това е въпрос на доверие. Все пак може да се разчита на една институция, която прави това, за което е създадена. Знаете, че след 12 години ние сме под 2 или близо до 2% и като цяло ние спазваме мандата, който ни е предоставен от европейските демокрации по време на всяко изследване. Това е посланието, което се отправя от гражданите. И трябва да кажа също и от най-уязвимите слави от обществото, те настояват още повече за ценова стабилност. Позволете ми да се спре на паричната политика. Трябва да подчертая, че правим това, което считаме за необходимо за гарантиране стабилността на цените и да ограничаваме инфлационните очаквания. Дали това противоречи на идеята че економиката трябва да расте и че трябва да имаме активно създаване на работни места. Ние считаме, че няма противоречия. Нека да направим експеримента, да загубим котвата на инфлацията, тогава номиналните лихвени проценти ще нараснат, защото те ще включат допълнителната инфлация, очаквана от пазарите за бъдеще. Гражданите ще бъдат изплашени и ще установят, че могат да разчитат на една валута, валута и че тя не поддържа своята стойност. Доверието ще изчезне сред много от стопанските субекти. За да се придържаме към дефиницията близо до 2%, но под 2%. Това допринася за просперитета на цялата еврозона. Относно ликвидността, този въпрос беше поставен многократно от депутатите. Къде се намираме точно? Искам да кажа две неща. Първо, може да се осигурява твърде много ликвидност, да се стигне твърде далеч и не упражнявате достатъчен контрол върху риска, който поемате. Това е едната гледна точка. А другата гледна точка е, че сте твърде ортодоксални, не давате достатъчно и не следите за развитието на економиката това отношение цифрите са от особена важност. Ако взема общия баланс на евросистемата, не само на ЕЦБ, а от всички национални централни банки и да видим какво е представявала тя преди кризата, преди да започнат броженията на пазара в края на юни 2007 година и как изглежда към днешна дата и да направим сравнения. В нашия случай, нашия баланс не само на ЕЦБ, на цялата система е нараснал с 77%. Балансът на, на Федералния резерв е нараснал с 226%. Балансът на Централната банка на Обединеното кралство е нараснал с 200% и мога да продължа и нататък. Това ви дава известна представа за това какво сме правили. Ние правихме това, което считахме за нужно при създалата се си ситуация, като имаме предвид, е, че трябва да прилагаме и нетрадиционни мерки, включително използване на фиксирани а, е, лихви при а, е, пълен размер – за рефинансиране на банките. Но това го правим умерено, с нужната, нужния размисъл относно рисковете, които можем да поемем или не. Така че искам да ви уверя и двата лагера, и тези, които казват, че са ме твърде либерални, и тези, които считат, че не сме достатъчно либерални. Това е сравнението. Разбира се, за всички обезпечения, които поемаме, приемаме и на отбив от номинала, така че много внимаваме за риска, който поемаме. Относно банките като цяло, нещо беше казаното, което е много казан, важно. Искам да подчертая, че приключихме наскоро с стрес-тестовете, всичко е в публичното пространство, всичко е достъпно, включително и балансите на отделните банки. На второ място, ние непрекъснато, ежемесечно искаме от нашите банки да подобрят балансите си с различни методи. Може да се заделят печалбата, също се контролира пакетите за възнаграждения на служителите на банките, така че Обръщаме се към пазарите с изисквания, когато трябва да предприемем операции по рефинансирането. Искам да подчертая нещо, което казах и в началото. Ние имаме Европейска банкова система и там имаме огромно количество обезпечения, което показва ясно, че не може да има проблем с ликвидността на Европейската банкова система като цяло. Имаме нетрадиционни мерки, ние предоставяме ликвидност в пълен размер при фиксирана лихва. От друга страна, имаме и голямо количество обезпечение, между 13 и 14 трилиона, както казах. Искам да повторя също казаното за SMP. Използва се за целите на паричната политика, както беше подчертано и много от депутатите. Ние трябва да следим нашата позиция по паричната политика да достига до всички в евро зоната, когато има лошо функциониране на пазара, имаме проблем. И лошото функциониране на пазара, според нас, е отговорност на правителствата. И аз бях изключително ясен. Те предлагат обезпечение и те отговарят за надежността на тези ценни книжа. Разбира се, Ясно е, че индивидуално това е тяхна отговорност, но има и колективна отговорност, по наше мнение, тъй като пакта за стабилност и растеж съществува за да контролира това, което се прави в еврозоната. И беше създаден изрично, за да се каже, че ние не сме истинска политическа федерация, но що се отнася до единната валута, имаме контрол, надзор, и това се прави колективно върху различните фискални политики. Разбира се, това не е единствения проблем с управлението, но много е, е важен. И така, такава отговорност съществува. И ние сме максимално ясни в посланията, които отправяме към правителствата от самото начало. Няма никакво съмнение по въпроса. Дори когато няма напрежение на пазара, Гърция беше финансирана както САЩ. А, и ние се отнасяхме с а, а, пренебрежение, но това не се толерира нито от нас, нито от парламента. А, и първата, първият труден епизод а, за мен а, и за членовете на управителния съвет е, беше да кажем на големите страни в еврозоната, че вървят в грешната посока че не трябва да вървят е, към дестабилизиране на пакта за стабилност и растеж. Това беше през 2004 година. И така, считам, че и аз това го обясних в началото, че имаше въпрос с предаването на политиката по паричните въпроси. Ние считаме, че това не трябва да е така и ние очакваме от правителствата така както решиха на 21 юли, да предприемат нужните стъпки, за да уредят въпроса с финансовата стабилност в еврозоната сами. Те имат капацитета да го направят. Предоставиха а, на а, Европейския фонд за финансова стабилност възможността да се намесва на а, вторичните пазари. По този въпрос. Искам също да подчертая, че е необходимо да се върнем а, към а, балансите, за които говориха. Това, което правихме като цяло, мисля, че преди малко оповестихме общите суми на намеса от страна на ЕЦБ по тази програма 150 1,5 милиарда от самото начало, от а, първият епизод а, и от а, последните няколко седмици. Разбира се, това е част от всичко, което казах за балансите на системата като цяло, защото не говорим само за ЕЦБ, а за ЕЦБ и всички национални централни банки на страните от еврозоната. Имаше още много, много въпроси. Управлението, например. Първите оратори подчертаха важността на този въпрос и той се повтаряше многократно и в последствие. Както вие най-добре знаете, има преговори, те трябва да бъдат завършени в скоро време. Ние настояваме за много бързо уреждане на въпроса. Ние сме на страната на Европейския парламент в последните дискусии. Моето разбиране за това, което беше решено от държавните правителствени глави е да се подобри тяхната позиция по отношение на управлението, да се доближат много повече до позицията на Европейския парламент. Ще видим какво ще стане. Разбира се, не мога да заместя нито парламента, нито правителствата, но това е моето разбиране и това трябва да стане, защото е много важно. Когато говорим за управлението, трябва да бъдем прагматични. Ние трябва незабавно да подобрим положението с а, пакета от а, 6 мерки. И това трябва да стане веднага, Спешно е и е особено важно. Така както е важно и да се приведат в действие всички решения, взети от държавните правителствени глави на 21 юли. Вие говорихте също и за средносрочната перспектива, но аз настоявам за утре, за други ден, промените, които трябва да станат в скоро време. Напълно съм съгласен с казаното за това, че това, което ще се решава за подобряване на управлението, изисква да отидем по-далече, да внесем допълнителни подобрения, защото сега имаме шанса, както всички напреднали економики, да направим една рентгенова снимка на кризата, която се появи. Това е криза която възниква на всеки 66 години, но това е най-лошата криза от Втората световна война и може би дори щеше да бъде по-лоша и от тази <clears throat> преди Първата световна война, ако не бяхме предприели нужните мерки. Въпреки, че не е приключила, това е явление, което продължава, но все пак има известни слабости в САЩ, в Япония, в Европа, което не е изненадващо. И ние всички трябва да теглим последиците. Това изисква структурни промени. Искам да повторя това, което беше казано от много от евродепутатите относно структурните промени, които трябва да се извършат от утре. Но днес трябва да направим това, което решихме днес и да се направи това, което е взето вече като решение на 21 юли. Не зная дали ще бъдете достатъчно щедър, госпожо председател, и да ми предоставите повече веде, но вече стигнах до края на времето, което ми отредихте. Позволете ми да кажа също, че сме изключително предпазливи да не надхвърлим своята отговорност. Ние трябва да гарантираме ценова стабилност. Вие искате това от нас. Ние правихме това. И в момента, в който говоря, дори по време на настоящата криза, на нас се гледа като на надежна институция от всички участници на пазара. Те очакват от нас да гарантираме ценова стабилност през следващите 10 години. Това е основната ценност на нашата институция. Сега обстоятелствата са особени. Имаме изключително сложно време, както това се изпитва от всички правителства, от всички централни банки. Това, което ние правим, е чрез паричната политика, която е наша отговорност, да вземаме нестандартни решения там, където се налага, които са оправдани от гледна точка на паричната политика, да отправяме послания към правителствата относно ефекта върху еврозоната като цяло и ефекта на техните решения или липсата на такива решения върху еврозоната. Относно правителствата, ние имахме скоро контакта, ние отправяме послания, не преговаряме, ние изправяме послания, казваме им, че ако искаме да възстановим доверието, което беше значително намалено. Ние считаме, че това са верните а, ориентири, след когато се вземат решения. Според мен такива се вземат, а, защото има разбиране, че е необходимо а, да се гарантира доверието към положените подписи но не говорим за преговори. Това са послания. И трябва да подчертаем този факт. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ви благодаря. Thank you, thank you um, think... Много ви благодаря. Мисля, че поне още веднъж ще ни посетите, преди да успеете да се измъкнете е, и да дадете властта на следващия председател на ЕЦБ. Благодаря ви, благодаря на всички. Съвсем кратка пауза, почти без пауза. Направо продължаваме с следващото заседание. Right, if everybody could begin to, to settle down. Много ви моля да вземете местата си, за да може да започнем, когато господин министър се присъедини. Now, моля да прекратите разговор. Благодаря. Както знаете, просрочихме времето, но се надявам да успеем да се поместим. Стигаме до второто разискване на тема възстановяване на доверието в пазарите, законодателни и институционални отговори. Е, сред нас са господин министра на финансите на Полша Ростовски, от председателствата съвета страна, господин Юнкер, председателя на Еврогрупата и члена на комисията отговаря за економическите парични въпроси Оли Рен. И това е реда, по който те ще говорят. Няма да повтарям вече казано от мен в началото на заседанието. предава съм думите си на нашите оратори. Ако медиите биха били така добри да се отеглят, за да може да дам думата на господин Ростовски. Дами и господа, За мен е чест и привилегия да се намирам сред вас и да участвам в този дебат от името на полското председателство на Европейския съюз. През лятото бяхме свидетели на скоростта, с която кризата се задълбочи и разви. Имам предвид кризата в еврозоната. Затова за нас, като европейски институции, Европейски съюз, комисията, съвета, парламента, да анализираме цялостно причините за кризата, в която се намираме днес. И да успеем да намерим съответни решения на проблемите началото искам да спомена нещо свързано с предходната част на дебата, когато участваше господин Трише, председателя на ЕЦП. Действията на ЕЦБ през август най-вече, но и през цялото лято, според мен, без каквато и да е сянка на съмнение и го казвам с цялата си отговорност, успяха да спасят Европа. Смятам, че съмнение или колебания от страна на ЕЦБ щяха да доведат до една драматично по лоша ситуация. Аз лично нямам съмнение, че мерките предприяти от ЕЦБ бяха напълно в съзвучие с европейското законодателство. Не само, че те са законно издържани и в момента, в който бяха приети, но те са и задължителни. Затова смятам, че това не бива да се забравя и да му се предаде, придаде необходимата значимост. Визирам в случая действията на председателя на банката. Европа е изправена пред голямо предизвикателство. Нашият министр-председател, господин Туск, в своето изказване пред Европейския парламент в Страсбург, съвсем ясно заяви, че без солидарност Европа няма да може да излезе от кризата. На това сме свидетели и днес. Шест седем седмици след тази реч на нашия министър-председател, ние сме изправени пред един избор. От една страна стои солидарността, от другата страна разпадането на Европа. Солидарността, разбира се, изисква и ясно разбиране на собствените ни интереси държавите с излишък трябва да го разберат. Говоря за богатия север в еврозоната, но трябва да се разбере също така и потребността от промяна. Говоря за държавите в южната част на Европа или пък други държави, които са изправени пред проблеми днес. Но ето това е една от характеристиките на солидарността. Ако помогнем на някого днес, то в близко бъдеще, поне се надяваме, а, този, тази държава ще ни върне жеста, дори в по-голяма степен. Тази солидарност е в интерес не само на онези, които получават помощта, но и на онези, които я предоставят. Нека спомена един основен въпрос и той е свързан с а, пакета от 6 законодателни акта. Този пакет а, сега се обсъжда от институциите. От гледна точка на полското председателство, необходимо е по-нататъчно интегриране то е задължително и на макро ниво. Тази интеграция е напълно необходима за държавите от еврозоната. Тази по-нататъчна интеграция би трябвало да бъде общностна в максимална степен. Полша като държава, която не е член на еврозоната, смята за особено важно интеграцията да се разширява на основата на общностните принципи. Всички трябва да си дадем сметка, че кризата, пред която сме изправени днес в Европа, е толкова сериозна, че ние, като европейски институции, заедно, ако не успеем да докажем с пакета от 6 акта, че сме способни да стигнем бързо до обща позиция и да приложим този пакет бързо, то, независимо дали ви харесва или не, държавите членки ще бъдат принудени да търсят различни решения, изправени пред а, тази огромна заплаха, която стои пред цяла Европа, не само пред еврозоната. Полша като държава членка, която е напълно убедена в а, правилността на общностния подход, смята, че пакетът от 6 мерки, 6 е, е, законодателни мерки, ще бъде лакмусов тест за това дали ние можем да действаме бързо и ефективно посредством общностния метод. Ако не успеем, трябва да е съвсем ясно, че решенията които ще приложим, няма да бъдат общностни, защото това ще означава, че този общностен принцип и метод ще се е провалил, изправен пред лицето на сериозна криза. И още нещо. Нека да го кажем направо. Анализатори, особено от частния пазар, твърдят, че по-нататъчни корекции или урязвания на очакванията на растеж не само в света, а и в Европа, се задават на хоризонта. Затова не би трябвало да се заблуждаваме в противното. Значителна част от това забавяне или това очаквано забавяне на хода – идва от политическата несигурност в еврозоната и пакета от 6 акта. Предприемачи, които трябва да решат дали да инвестират или не в нови планове, в нови работни места, знаят какви са заплахите, какви са рисковете пред стабилността на Европа. Заплахи, които водят началото си от това, че не винаги вземаме решенията достатъчно бързо. И за това съм убеден, че голяма част от настоящото забавяне се дължи на липса на политическа стабилност или невъзможността да се вземат бързи решения, ефикасни решения, свързани с интеграцията. Едни решения, които да подсилят еврозоната – що се отнася до економическото управление и подсилване на Европейския съюз като такъв. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И сега продължаваме с председателя на Еврогрупата, господин Юнкер. Мадам, е, е, Госпожо председател, господин председател на съвета, господин комисар, уважаеми депутати, скъпи приятели, Радвам се да се срещнем след а, един период на вакансия, който не беше истинска вакансия. Аз а, прекарах повече време на телефона, отколкото на вакансионното място, за което мечтаях. Така че имаше повече дейност, повече работа, отколкото почивка през месец август. Радвам се на тази среща и на възможността да споделя какво се прави за коригиране на ситуацията след срещата на държавните и правителствени глави от еврозоната през 21 е, юли ни кара да помислим за различните тълкования на взетите там решения. Аз прекарах вакансията в Австрия Това, което казах на немски, което често се казва там, е трудно преводимо, но а, вие знаете за какво говоря. Това се разбира и във вашата партия, която е моя, но все пак. Така че всичко трябва да се е, направи, за да могат решенията взети на 21 юли е, да се реализират на практика. Нашата стратегия, това е стратегията на държавите от еврозоната, се вписва в рамките на решенията взети на 21 юли. Става дума за значително укрепване на инструмента за финансова стабилност – както и за бъдещият европейски механизъм за стабилност. Ще се спре на новата програма за Гърция, включително участието на частния сектор, стабилизирането на бюджета и оподобряването на економическото управление. Що се отнася до Гърция, ние взехме решение да реализираме нова програма заедно с МВФ и с участието на частния сектор, ако Гърция реализира извънредна програма, по която се договорихме. Аз не се съмнявам ни най-малко, че Гърция е в състояние да излезе от трудното положение, в което се намира в момента. Ние решихме както вече обявих пред комисията, да намалим лихвите по заемите за Гърция, за платежния баланс около 3,5%. Е, както вече подчертах и по-рано, удължихме също и срока за изплащане до 30 години с 10 годишен гратесен период. Говори се също за репрофилиране на гръцкия дълг. Това беше направено в рамките на Еврогрупата и в рамките на Европейския съвет. Новата гръцка програма е 109 милиарда което се добавя към средствата по първата програма. Тези средства няма да покриват само бюджетните нужди, но и ще се използват за значителна рекапитализация на гръцките банки, както и за намаляване на дълга, обратното изкупуване на дълга, което ще подобри ситуацията в значителна степен по отношение на дълга на Гърция. Има последователност в действията на гръцките власти и в средата на септември очакваме доклад от тройката, за да можем да вземем решение за седмия транш, който да се отпусне през септември. Води се дебат за обещетенията, за гаранциите във връзка с програмата за Гърция. Това е въпрос, който беше поставен от Финландия, а в последствие от други държави членки. Аз не харесвам този механизъм. Не искам да има двустранни договорености които се сключват между различни държави, финландските власти обърнаха внимание върху това желание на Финландия, което е част от програмата за управление в Финландия. Европейския съвет предлага доста вяла формулировка Там за, а, се съдържа възможността а, Гърция и Финландия да намерят решение, но ние търсим сега друго решение. Сме скоро до намирането на такова. Въпроса за гаранциите, за обезпеченията не трябва да ни пречи да реализираме различните решения, взети на 21 юли и е необходимо да работим по предложение, което да удовлетвори всички държави от еврозоната. Участието на частния сектор е в размер на 153 милиарда между 2011 и 2020. Това са облигации, които се заменят срещу нови облигации. Загубите ще бъдат 21% за частния сектор. Някои казват, че това не е достатъчно, но искам да подчертая, че има редки случаи, в които решенията от този тип не са съпъсвани от участието на частния сектор. Сега това участие по отношение на Гърция е в на най-голям мащаб, няма прецедент. Затова това заслужава пълното ни внимание. Относно гъвкавостта на фонда за стабилност и механизма за стабилност. Те ще бъдат укрепени в техническо отношение. Ние намерихме добър отговор за разширяване на компетенциите на фонда за стабилност. и ще бъдат разрешени оставащите въпроси в едните дни. Има договорено за реформата на подписани неодавна договор за Европейския механизъм за стабилност. И затова относно всичко, което е свързано с а, а, е, реформата на Европейския фонд за финансова а, стабилност, сме на път да постигнем съгласие както и по отношение на механизма. За Ирландия трябва да кажа, че съм много удовлетворен от постигнатия там напредък. Еврозоната с удоволствие обикновено набляга на лошите новини, пренебрегва малко добрите, а има а, такива добри новини от Ирландия, защото тя е възстановила половината от загубите, които е реализирала. Португалия, което в началото на реализирането на програмата също постига напредък, затова съм доволен от това, което се случва в Ирландия и Португалия. за Гърция ще видим след като изслушаме доклада на тройката през септември. По економическото управление имам неща, които да кажа, но тъй като имам само няколко секунди, ще оставя а, тази тема а, за а, отговорите на въпросите, които ще поставите. Председателката не е ли чудесно? Само като погледна някой, той започва да се безпокои. Сега искам да дам думата на комисаря Оли Рен. Благодаря, Шерън. Благодаря, че се взрява в мен. А, аз искам да благодаря за това, че бях поканен да участвам в тази среща. Първо ще се опитам да тълкуваме или по-скоро да оценя а, сегашните економически а, събития и съответните економически прогнози. А, също така да се спра и на законодателните институционални отговори на сегашната криза. Вече чухте изказването на господин Жан-Клод Юнкер и ще се опитам да не повторя по-голямата част от това, което каза той. И ако Жан-Клод не, не е съгласен с някои от нещата, които ще кажа, то след това ще му дам възможност да се убеди в тях и да се съгласи. През първата половина на тази година европейската економика се възстанови постепенно, а, с много бавни темпове. През а, първото три месече растежа беше 0,8%, през второто три месече бавен растеж от 0,2%. И също така имаше и показатели, които а, показаха едно по-умерено нарастване на економиката. А, такива умерени нива на растеж не са нещо необичайно. дори с такива умерени темпове се наблюдава възстановяване в економиката. А, и също така тези мерки са съпроводени с постоянно финансиране, не на последно място от страна на съответните държави членки. През е, лятото наблюдавахме е, мерки, паралелни мерки, свързани от нас с економическото развитие, от друга страна с финансовата стабилност. Финансовите пазари и реалната економика сега са по-синхронизирани. Обаче аз се все още съм загрижен относно финансовите а, турбуленции и също и мерките свързани с реалното възстановяване на економиката и заетостта. Тези брожения на финансовите пазари трябва да бъдат отстранени, така че економиката да може да се възстанови. Ние работим в момента за нашите прогнози за зимния период и ще сме готови в началото на септември. Економическата и данъчна ситуация има за цел да насърчи увеличаване на заетостта с това е свързано с отделни политически а, е, мерки. Обаче економическите стимули са много ограничени. В някои държави членки дори не а, е, съществуват. Структурните а, е, реформи с... вземат се по-централно място предвид сегашната ситуация. Някои държави членки взеха много важни е, решения през последните седмици и месеци, що се отнася най-вече до данъчните политики, не също така и решения свършени с структурни мерки, отражението на финансовата криза върху устойчивото развитие и растежа. важни са и условията, свързани с запазването на степента на възстановяване. Европейските банки са много по-добре капитализирани сега, отколкото, например, преди една година. Това беше потвърдено и от стрес-тестовете през юли. Европейските, банков, европейските банки са увеличили своя капитал с 50 милиарда евро. Тези банки чийто капитал се счита за прекалено а, уязвим, те ще трябва да предприемат съответните мерки през следващите 6 до 9 месеца. Предложени са и практични решения на проблемите, свързани с кризата, не на последно място и сливания и така нататък. не трябва да се подценява и ролята а, на държавата за това, че тя също трябва да се намесва и да предприема мерки. Независимо от тези мерки, свързани с укрепването капитала на банките, също така се работи и върху това да се улесни достъпа до ликвидни средства и кредити. Очакваме сега банките да подобрят своите условия, свързани с финансирането и предоставянето на ликвидни средства. Както беше подчертано и казано през почивните дни. По отношение на решението от 21 юли, Жан-Клод Юнкер вече всеобхватно се спря на тези решения – но ще се спра на един въпрос, свързан с економическото управление и непрестанното търсене на нови идеи, свързани с економическото управление. Не трябва а, да се позоваваме и да се оповаваме само на това, което сме постигнали до сега. Има нужда от нова архитектура за финансово за финансов надзор. Тази инфраструктура беше одобрена и приета. Но имаме нужда и от законодателни пакети, свързани с европейското економическо управление. Това ще е голяма стъпка напред а, за укрепването на данъчната стабилност и за премахването на економическите неравновесия. Този пакет е много важен и то ще ни даде възможност е, да отбележим напредък в економическото управление. Необходимо е първо да се положат основите и след това да се действа по-нататък, да се предприемат допълнителни мерки, свързани с укрепването на економическото управление. По време на среща на върха взе участие и председателят на Еврогрупата. Той беше помолен да даде предложения как да се подхожда по-нататък и какви мерки да бъдат предприяти до следващата среща на върха през октомври. Според мен трябва да има по-голяма институционална ясност в Европейския съюз, да се прилага общностния метод. Имаме нужда да размислим а, и за това как да а, се въведе разделение на а, на труда, да се направи разпределение на задачите, да се разпредели, да се определи по-скоро ролята на, финансовите министри, на правителствените и държавни глави, да има по-добра комуникация между държавни държави членки, да има по-добра координация. Имаш, има високи очаквания, свързани с а, това Европейския съюз да разреши дълговата криза. Но Ясно е, че еврооблигациите, независимо под каква форма ще бъдат въведени те, трябва да бъдат съпроводени е, с е, данъчен е, надзор. Е, е, също така е необходимо да има и е, по-солидно данъчно, извинете, публично финансиране. Що се отнася до данъчната суверенност, тя взема централно място в дебата с държавите членки. Такъв дебат се провежда и в Европейския парламент и трябва да се види дали държавите членки въобще са готови да приемат такъв сценарий. Преди лятото бях тук и говорих по темата свързан с економическото управление. Говорихме тогава за альтернативите и решенията, свързани с еврооблигациите. И преди да предприемем по-нататъчни стъпки, трябва да се проведат консултации, да се вземат общи решения и да се види какъв е разумният подход за напред. Господин Барозо ще очертае предложенията на Европейската комисия, свързани с економическото управление в Европейския съюз. Благодаря ви и очаквам с нетърпение вашите въпроси. The... Благодаря. Пред мен са имената на колегите. От името на НП, господин Гозес. Благодаря, госпожа председател. Господин председател, господин председател на съвета, господин комисар. Благодаря ви, че дойдохте днес, за да разговаряме за кризата. Няма да съм критичен. Ви, мисля, че вие провихте кораж да дойдете тук. Въпреки това, нека да споделя мнението на много от депутатите в пресата. Научаваме от пресата повече, отколкото от институциите. Днес вие ще може да отговорите на въпроси. Ние констатираме по време на вакансионния период също следихме а, ситуацията и установихме, че липсва достатъчна информация. В а, телевизионните предавания се говореше ежедневно за кризата а, срещнах един а, а, колега депутат, който ме пита, ясно ли е какво става? Аз му казах, както те печете вестниците. Искам да ви кажа, господин председател на Екофин, че високо ценя ясното ви послание за това какво трябва да се направи по отношение на пакета за економическо управление. Искам да ви кажа, че това, което вие казахте за економическото управление е важно. Ако искаме да има парламента и съвета доверие, е необходимо спешно да се намери решение по пакета за економическо управление, без да се набляга само на детайлите. Трябва да отправим ясен политически сигнал. В заключение искам да кажа, че трябва да покажем на пазарите, че има граници на ескалацията. Финансите са важни за развитието на економиката, но играта на хазарта е вредна. Европа трябва да покаже, че има граници по отношение на резултатите. Ако искаме от селските стопани да се намалят субсидиите, които получават, те със сигурност ще кажат не. Така че нека да имаме ясна политика за регулиране на пазарите за економическо управление. И да, да имаме ясни правила, когато една държава е спадена в неплатежоспособност. Затова МВФ и Европейския съюз трябва да предложат нужните средства за успокояване на нещата. Сега от името на социалистите от Болман искам да припомня, че сме доста напреднали с времето. Моля да бъдете кратки. Уважаеми господа, много ви благодаря, че се отзовах на нашата покана. Виждате колко голям е интереса е от наша страна. Благодарим на другите политически групи, че подкрепиха нашата инициатива. Тук става въпрос за посланието, за това послание, което трябва да изпратим. И а, послание, което трябва да съдържа каква е целта от мерките, които ще се предприемат. На първо място, това лято стана ясно, че методът, междуправителственият метод е мъртъв. Няма възможност да се излезе от една криза, ако Европейския съюз не бъде укрепен. За да се укрепи Европейския съюз, това означава да се а, даде по-голямо поле за действие на Европейския парламент. В рамките на Фонда за финансова стабилност се предвижда това укрепване на Европейския съюз и по този начин да се изключи и метода за водене на преговори на двустранно ниво. Е, когато се работи на парче, тогава не може да има една адекватна реакция на кризата. Трябва да се спре с е, късите продажби, е, да се подходи с, с застраховането на кредитите по начина, по който а, предлага парламента. Европейската економика като цяло е силна. Е, Германия обаче вече не е локомотива на тази економика. Виждате какво се случва в Съединените щати и значи какво ще правим. Чухте какво каза и госпожа Лагар. Тя не е глупава жена. Ние искаме повече Европа, а този, тези, които не искат повече Европа, а, не виждам как а, те могат да дадат предложение за излизане от кризата. Благодаря ви, а, Волф Клинц. Благодаря, уважаеми господа. Е, благодаря ви, че е, сте готови да дискутирате днес с нас. Кисинджер е, в миналото винаги се е оплаквал, че не знае на кой телефон трябва да се обади, когато иска да обсъди важни въпроси с Европа. Да, имаме съответния комисар, имаме председател на Еврогрупата, председател на ЕЦБ, имаме шефа на ЕКОФИН, имаме ротационно председателство, имаме и а, економическо управление. А, значи всичко това не е а, направено а, за да се обезкуражат скептиците, а точно а, обратното да се засили доверието в институцията. Защо не използваме а, възможността и да направим един квантов скок? Защо а, е, не може а, съответният ресорен комисар да води заседанията, свързани с финансовите въпроси, така както госпожа Аштън води заседанията, свързани с а, въпроси от. А, външната политика. Опасявам се, че а, по пътя, по който сме поели, нещата няма да се подобрят, ами ще доведе до това, че ще има нужда от все повече съгласуване между отделните страни. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, Кейт Суинбърн. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за присъствието днес. Названието е Възстановяване на доверието в пазарите, законодателни и социални отговори. За това ще се обърна към пазарите и техният отговор. След 18 месеца, появането на първата криза за лъга в Гърция, 47% са е, боновете, а пък тези на Португалия, и Ирландия едва успяват да се покрият. От друга страна, поради намесата на ЕЦП, част от испанските и италианските бонове бяха спасени. Така че, явно, пазара не е впечатлен. Има три начина да се облегчи дълга. Първо да се изплати, Второ, да се обяви фалит. И трето, да се девалвира валутата. Втората и третата няма как да се приложат, никой не ги обсъжда, така че ни остава само първия вариант. Плащането на дълга. За това обаче е необходим много ясен контрол върху разходите и преструктуриране. Настоящата економическа политика като че ли е чисто и просто една надежда за това да ни се случват добри неща а, и чисто и просто да си останем с надеждите. За това бих попитала, тъй като едва ли ще има голям растеж, Уверени ли сте, че националните политици ще могат да действат алтруистично и ще убедят инвеститорите, че един нов план за еврозоната ще сработи, който да включва и структурни реформи и който може да бъде постигнат в цялата еврозона? Трябва да се интересуваме от становището на пазарите, защото в крайна сметка всички държави успяват да финансират своите бюджети посредством частни инвестиции. Сега от името на зелените господин Ламбъртс. Благодаря на всички. Искам да благодаря, че се включихте в потушаването на огъня. Дължа ви благодарност, въпреки че не споделяме изцяло <clears throat> всички решения, които са взети. Искам да поставя въпрос към Жан Клод Юнкер, качеството му на председател на Еврогрупата. Вие казахте 21% ще бъде загубата за частния сектор, но когато а, чета а, внимателно, а, мисля, че 21% не е точната сума. Така че резултатът е доста скромен за участието на частния сектор. за възстановяване на финансите е необходимо да има и приходи. Преди и по време на лятото се случиха някои неща. Преди лятото комисията подчерта, че предлага въвеждането на данък върху банковите операции. Въпросът ми към Жан-Клод Юнкер е Какви са шансовете тази идея да бъде реализирана в краткосрочен план 2012 или 2013 в рамките на Европейския съюз или поне в рамките на Еврогрупата? На следващо място декларациите, направени от Франция и Германия след срещата Саркози-Меркел. Идеята за хармонизиране на данъците за предприятията от Франция и Германия. Какво е мнението ви като председател на Еврогрупата по този въпрос? Бих искала, разбира се, Бенолюкс да се включи в тази инициатива, ако тя приеме конкретни изражения. Може да се премини към фискален съюз. Относно еврооблигациите, аз приемам анализа на Оли Рен. Сигурно той има предложение, което се подготвя. Не става дума за засилен надзор, не говорим за федерална Европа. За това е необходимо да имаме много по-широк дебат, но като цяло подкрепяме идеята. Благодаря много. Винаги се възхищавам колко много срички има в френски язик сега от името на Гуе. Господин Шултис. Искам да започна с един процедурен коментар. Говорим за ротационното председателство, за председателя на Еврогрупата и за председателя на ЕЦП. много се радвам, че те са тук сред нас, но следващия път ще е по-добре ако поканим председателят, президентът Саркози и канцлерът Меркел, защото те взимат решенията за Европейския съюз. Те заобикалят договорите и така подкопават институциите на Европейския съюз. Подкопават доверието в институции на Европейския съюз. Все още не сме се справили с кризата и ето защо, уважаеми господа, смятам, че проблемът, който предизвика кризата, е неолибералната политика и опитът е, инфлацията да се държи на ниски нива. Това всичко се отрази върху работещите хора и доведе до рецесия. Вижте какво се случва в Гърция. Хората празнуват, приветстват а, идеите, приети а, на среща на върха на 21 юли. Съответният министр тогава говореше за а, инфлацията е около 5%. Гръцката економика обаче все още е в голяма беда. Ще ви попитам същия въпрос, господин Рен. Какво трябва да направим? Вие казвате, че имаме а, нужда от по-бързи действия но аз мятам, че вие трябва да работите по такъв начин, че да покажете истинска солидарност с хората и държавите членки, които съставляват Европейския съюз, а не да показват солидарност с пазарите някои мерки трябва да бъдат предприяти и те да са насочени към спекулаторите и спекулантите и пазарите, които ни влякоха в тази криза и в банковата криза. Благодаря ви. Ние ще имаме криза с времето, ако продължаваме по този начин. Следващият оратор е Марк, Марта Андресън. Преди това искам да отговоря на Николас. Да, има някои хора, които откликват на нашите покани да присъстват тук. има и други, които не откликват на тези покани. Thank you, chair. Благодаря. Господин Рен. Тук като че ли фанатично се вярва, че финансовите пазари са тези, които са отговорни за кризата с държавния дълг. ЕСМА, както и Европейската комисия, реагираха по един начин в началото на тази криза и той беше да се разгледат късите продажби. Късите продажби, като че ли са една от най-големите вини на дилерите? Но Дълговете на френските и английските банкери са паднали с 18%, а ние се опитахме да ги защитим. Пенсионния ми, ако пенсионния ми фонд банкираше при тях, никак нямаше да съм щастлива. Искам да ви попитам, смятате ли, че забраната на късите продажби опази британските и френските акционери на банки? Към господин Юнкер. По отношение на влушаването на кризата през август, това, което прекъсна явно вакансията ви, имайки предвид тези 70% от ирландците, които призовават за упростяване на дълга, защото нямат пари да се хранят, тъй като изплащат ипотеки, Та не стигаме ли в момента, до момента, до който вече нямаме достатъчно а, възможности да запушваме дигата? Няма ли крайна сметка да оставим банките, които не могат да оцелеят, да фалират и съответните държави, които не могат да се справят, също да фалират? Благодаря, казва председателката от НП, господин Макайо. Creo que la primera constatación de esta reflexión es que la arquitectura institucional que nos dimos cuando... Благодаря ти, Карен. Институционната архитектура, която сме изготвили с еврото, като че ли се провали. Имаме нужда от бюджетна политика, която да бъде координирана посредством пакта за стабилност и растеж. Трябва да координираме също и другите си економически политики. Такава беше надеждата ни, но на практика нещата не изглеждат така правилото е, за не спасяване се провали, както и това за не обявяване на фалит. Е, има и други правила, които сме приели, които е, са доста разклатени. Как ще разрешим банковата криза? Преди около година парламентът е, прие е, доклади за банковата криза. Европейската комисия закъснява с отговора си и, доколкото виждам, не взема предвид предложенията на парламента, съответно не се изправя добре. Какво трябва да направим? Смятам, че първо трябва да признаем провала си до момента. Економиче... Пакета за економическо управление, да, съгласен съм. Трябва да се следват предложенията на парламента за бюджетна дисциплина и други въпроси. По отношение на еврооблигациите и проектните бонове, като механизми, които да гарантират спазване на пакета за економическо управление. Ето това може би един от начините да се гарантира по-стриктна дисциплина. Говори се за по-ясни граници на дълга, над които не бива да се отива, и достъп до фонд за еврооблигации, който да е свързан с конкретни изисквания. Господин комисар, трябва да започнем да работим, трябва да бъдем по-амбициозни, по-цялостни и да се вглеждаме по-напред в времето. Благодаря сега от името на социалистите демократите, господин Доминичи. Благодаря. Искам да привлека вниманието ви към един конкретен въпрос. Е, в случая визирам господин Рен. Става дума за това колко бавно се движат нещата. Смятам, че европейската политика винаги закъснява, винаги е след събитията. Има нужда от една промяна на хода, на ритъма на работата на Европейската комисия. И за това питам. Европейската комисия е ли нещо като мозъчен тръст или пък един политически е, орган. Може ли Европейската комисия да върви пред националните правителства в този момент е, на коване на бъдещето в е, парламента? Да се предложи една средносрочна и дългосрочна програма с ясни цели, с ясен ход, с ясна скорост, с пътна карта, която не е само едно повторение на неща, които познаваме повече кораж, повече решимост е, са необходими, защото когато имаме невероятни събития, не може да отговаряме по един обичаен начин. Ще има растеж и работни места а, само когато решим проблема с а, дълга и то на европейско ниво. Необходими са ни нови инструменти, а има идеи за такива. Иначе се питам, какъв е смисъла на работата на Европейската комисия? И сега искам да задам въпрос на господин Юнкер. Когато има срещи на върха, защо в края на всяка една среща официално, институционално не се създаде една работна група, една комисия, която в следващите дни, след срещата на върха, да направи едно автентично тълкование на изводите, до които е стигнала тази среща на върха. И, съответно, тези да са лицата, които да могат да се изказват и да тълкуват решенията на срещата на върха. Благодаря ви. E- Благодаря от името на НП Маркус Вебер. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса към поканените тук господа. Трябваше да поканим господин Ром Пой обаче от друга страна си имаме работа с 17 различни парламента които а, трябва да одобряват съответните мерки, като види какво се случва в, Финландия. Бих казал, че трябва а, да се помисли и а, за осигуряване и защита на държавните облигации. Също така да да се вземат предвид мерките, свързани с а, предотвратяване на дълговите кризи. И така, виждаме тук, че се взимат решения от отделните суверенни държави, обаче тези решения трябва да бъдат потвърдени от парламентите, но това не е същинския проблем. Защото, когато се взимат ам, решения, свързани с еврото. Тук решенията се взимат от комисаря, от господин Жан-Клод Юнкер, председателят на Еврогрупата и от още а, няколко души. А, в миналото обаче нещата си функционираха и без еврото. Председателя на Федералната банка в Германия трябваше да управлява а, трилиони, с а, които а, да подсигури економиката на страната. Въпросът, който искам да отправя към комисарията, е каква е ролята на комисията. Неприемливо, неприемливо е темата за еврото да бъде предоставена изцяло на държавите членки. Thank you. Now, on behalf of ALDE, it's Carl Haglund. Carl. Карл Хедлук от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Поздрави от Финландия, където върви много интересна дискусия. Чух колегите от Германия да казват, че са ужасени. Разбирам защо. Аз имах неприятната задача да обясня на гражданите, които не се съгласни с политиката, която сега провежда правителство, така че не беше особено приятно. Важно е да се разбере, че има обществено мнение а, за това, че еврото не е създадено за солидарност, а за други цели. За това е необходимо да има доверие. Сега липсва доверие, липсва и солидарност. Финландският е, е, парламент е, иска да проявяваме разумност по отношение на останалите страни от еврозоната. Аз не съм съгласен с мнението на мнозинството в нашия парламент. Жан-Клод Юнкер би било интересно да разберем какво е мнението ви за последиците от искането от финландска страна защото ми се струва, че това би било а, не особено добре за бъдещето на този пакет за Гърция. Относно пакета от 6 законодателни акта, радвам се, че господин Ростовски а, счита този пакет за приоритет. Съгласен съм с комисаря Рен, че сме постигнали много неща до сега, но трябва да припомним защо все още не е прият този пакет. Това е така, защото някои от държавите членки не искат да ревизират своята политика а, или мнението си за начина по който трябва да се вземат решенията в а, съвета. Става въпрос а, за, за принципи и трябва да се намери конструктивно решение. Парламентът, по мое мнение, показа конструктивен подход в голяма степен и се надявам, че може да бъде намерено решение. Не виждам а, причина обаче, защо да се прибързва, ако няма а, ответни мерки взети от съвета вместо да използват а, срещата, с, а, времето си за срещи в а, рамките на, на съвета, те провеждат двустранни срещи, което не е много добре за управлението на Европа. Благодаря. Као. От НП. Карен Вортман Кол. Сигурно ще бъде много добра, все пак е жена. Благодаря. И аз имам същия въпрос, като този, който зададе Карл. Тъй като аз бях докладчик по пакта за стабилност и растеж, трябва да кажа, че ние искаме да има бързо съгласие с съвета. В заключението на съвета от 21 юли за мен имаше знак за надежда, защото се говори за бърза финализация на пакета и държавите членки на еврозоната ще подкрепят полското председателство, за да се постигне съгласие с Европейския парламент по съответните правила. Това бе обяснено днес след обяд от председателя Трише. Той заяви, че съвета е готов да приеме позицията на парламента. Интересно е да се чуе потвърждение от полското председателство, най-вече от министър Ростовски, за това положително отношение към постигане на съгласия. трябва да кажа, че настоящата криза с държавния дълг ни убеждава дори още повече, че имаме нужда от една ефикасна система за гласуване, която да дава възможност на всички държави членки да изпълняват своята отговорност по отношение на устойчивите публични финанси, независимо от какви държави идват, независимо дали им предстоят избори или не, независимо какви са. Всички трябва да изпълняват изискванията. Радваме се, че съвета прие системата за обратно мнозинство, що се отнася до макроекономическия надзор, но липсващата връзка, в крайна сметка, е прилагането на всичко това в пакта за стабилност и растеж. Можем ли да очакваме конкретни стъпки а, през идните седмици? Благодаря, казва председателката. Ще изчакате за отговора. Госпожа Берес. Благодаря, госпожа председател. Питам се дали не трябва да поканим отново господин Трише в качеството му на председател на системата за на Европейския съвет за системен риска. Защо беше позволено на Финландия да направи това? Нито Рен, нито Барозо ни казва, че това изцяло противоречи на духа на споразумението, постигнато на 21 юли. Защо след 21 юли госпожа Меркен можеше да каже, че план Маршал е прият за Гърция, когато очевидно е, че пазарите не проверваха на това това, което стана на 21 е, юли. Е, не става дума е, за тревоги, свързани с невземането на решение от Френския парламент за златното правило за, за бюджета. Какъв е приносът на Европейската комисия на среща на върха на 21 юли? Аз съм доста обезпокоена. Единственото, което прочетох, е, че има предложение, което е било формулирано предвид... предварително за Гърция. И се говори също и за структурните фондове, които да се използват. Аз не считам, че това е план за економическо възстановяване, а в още по-малка степен план Маршал. Позволете ми въпрос, свързан с економическото управление. До сега ние в, в текста, за който много говориха, включихме идеята за европейския семестър. Читате ли е съвсем откровено, че след трусовете през това лято можем да, да считаме, че това, което се прави по отношение на европейския семестър е достатъчно. Президента Саркози и канцлера Меркел очертаха какъв да бъде пътя, докато това трябва да е ваша отговорност. Председателката за поканата на Трише като председател на Европейския съвет за системен риск. Това трябваше да стане днес, но това не беше възможно, така че ще намерим друго време. Ще проведем също и още една среща с него по паричния диалог. Вернен Ланген от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Когато се анализират трудностите на пазара, то по мое мнение, първо, ситуацията в Съединените щати е, е следствие на бюджета, след това на второ а, място а, изказването на председателя на комисията, което повлия поведението на пазарите. Това са факти, които а, се случиха по време на лятната пауза и ако продължаваме така, то държавите членки, които носят големият товар на гарантии, е, няма да продължат да го правят. Госпожа Вортман съвсем ясно заяви, а, че а, ние дадохме нашето предложение, свързано с превентивните а, мерки. Комисията се съгласи с тези мерки. Господин Юнкер също, обаче Германия и Франция блокираха това решение и сега решението във ваши а, ръце. А, а, сега вие сте подложени на голямо изпитание по време на а, вашето полско председателство и трябва да обединим сили, в противен случай няма как да продължим напред. На второ място, дебата за еврооблигациите, който беше воден през лятото. Общите, а, общи дългове може да има, само когато бъдат променени договорите. Това ще отнеме 2-3 години. А, трябва да се помисли е, как, при какви условия може да стане това. В докладите трябва да бъде включен пакта за стабилност и растеж с всичките му задължения, така че и Съда на Европейските общности а, да разполага със съответните правомощия. Госпожо председател, вие също принадлежите към тези, които трябва да бъдат критикувани, без, без да, сте, да имате компетенции, без да сте член на еврозоната. Имам пред вашата държава. Беше казано просто какво казахте. Всички, които поканихме, обаче, не всички, които поканихме, са тук. Ама какво означава това? Най-важните трима са тук. Кой, кой е отказал? Барозо или някой друг? Не може така да генерализирате е, и да казвате, когато колегата казва, че трябва да се е, покани Барозо, е, да се покани Саркози или Меркел или е, кой там друг. Не може така да говорите. Аз. Е, покани господин Ромпой. В миналото съм канил финансовите министри на Германия и Франция да дойдат на заседание на координаторите. Те дойдоха, но не идват на а, открито заседание на комисията. Аз а, възнамерявам. Аз поканих и а, други хора, но те явно не смятат за а, уместно да а, откликнат на тази покана. Ани Питела има думата. Благодаря. Три много бързи въпроси в стил СМС. Първият такъв. Слабостта и бавните ходове на политиката като че ли оказват повече щети, отколкото спекулаторите. И междуправителствения подход, както и френско-немската пакт, всъщност влушават духа ни. Европейския парламент е този, който дава пример. А кога Европейската комисия ще последва добрия ни пример? Вторият трябва да се постигне едно съгласие максимално бързо върху економическото управление. Да, това е вярно и така трябва да стане. Трябва, освен това, обаче този текст да го направим така, че той да бъде балансиран и да бъде насочен най-вече към ръст, към растеж. Последните месеци всъщност показаха, че реформирането на економическото управление само, що се отнася до дисциплината и строгите мерки, без да се мисли за ръста, е огромна грешка за Европа. Трети СМС. Еврооблигациите. Те не са някаква играчка. Те са единствения път за решаване на кризата, в която се намираме по-настоящем. Европейския комисар казва, що е обсъдим нещата. Еми, е, е, пациента ще умре, докато се начуди доктора какво да го прави. Господин комисар, господин Барозо, според мен ще бъде много по-полезен и ще даде много по-голям принос на Европа, ако малко отпусне ръчната спирачка – защото шофьора на европейската кола като че ли постоянно кара с дигната ръчна спирачка и, и, и стигаме до катастрофи, а можем да ги избегнем, ако караме без ръчна спирачка. Uh, Ще оратор от името на Зелените. Не виждам Паскал, затова Свен. habe ich jetzt. I would like to raise a few issues here. Искам да поставя няколко въпроса. Когато говорим за еврооблигациите, не съм убеден, че правилно разбрах това, ако казахте, господин Рен. Въпросът ми е дали ще извършите проучване и в крайна сметка ще направите ли предложения? Вие казахте, че първо ще направите проучване, ще попитате заинтересованите страни и след това ще излезете с предложение. Но такова предложение зависи от модела. Може би ще са необходими допълнителни промени в модела за економическо управление. Мисля, че ясно съм ви разбрал. Необходимо е да се предложи нещо за еврооблигациите, но аз не чух нищо категорично. Виждаме проблемите с растежа в еврозоната. Вариантите, които са на лице, са намалени и непрекъснато намаляват допълнително. Ако различните участници не се откажат от някои от своите привилегии, ще имаме сериозни проблеми. Моята страна трябваше да увеличи търсенето. Не е достатъчно да се иска от другите да налагат строги економии. Същевременно с това трябва да се осигури положително развитие на системата, а такова липсва. Ако погледнем към вашата страна, Жан-Клод Юнкер, мисля, че вие винаги сте застъпвали а, тезата за повече европейска интеграция, затова аз напълно споделям това, което казахте вие но може ли да стане това чрез фискален съюз? Ще предложите ли подобно нещо? Това би било силно предложение, надежно предложение от страна на Люксембург, така че очаквам да чуя за вашите предложения в бъдеще, да те ще бъдат достатъчно строги и критични, така както са думите ви отправени към други страни. Сега от името на НП госпожа Сайер. Както и господин Хартлунд, и аз искам да кажа, че съм финландка. Както каза господин Юнкер а, в началните си думи, това споразумение, което изиска Финландия, бе прието от всички други държави. Сега обаче е, не става. Вече възниква тази неяснота какво е било прието. Другите държави изведнъж решиха, че също искат подобен тип решение за себе си, както Финландия намери за себе си по отношение на Гърция. Вие казахте, че не сме далеч от намиране на решение на проблема. Искам да ви попитам какво решение в момента се обсъжда. Бихте ли ни подсказали на къде върви това решение? Господин Рен, в Финландия Имаше много разгорещен дебат за това дали Европейската комисия е била добре информирана за това споразумение и в какво се състои а, това споразумение за обещетение. Добре ли бяхте информирани? Знаехте ли достатъчно и къде е била неяснотата? Какво е било недоразбрано? Защото като че ли нашето правителство сега ще падне поради тази причина. Та за това искам да зная подробностите. По отношение на споразумението от 21 юли. Там има едно съгласие на частния сектор да се намалят темповете на отпускане на кредити, както и нивата им, както и сроковете за кредитите. Неясно е колко кредитори всъщност са проявили желание да се съгласат с такива текстове. Може ли да ни дадете някакви цифри? Колко банки са съгласни да участват в такъв тип сделка. Благодаря, казва председателката. Следващия оратор от името на ЕКАРЕ, Вики Форд. Много ви моля, трябва да приключим в 6 и половина. Ако говорите по-кратко, ще получим. В моята страна ние наблюдаваме резки колебания на пазара, но доста бунтове на улиците. Когато политиците взаимно се обвиняваха, това съвсем не е допринесе за възстановяване на спокойствието. Хората, които живеят в тези квартали, получиха подкрепата от съседните общини, от властите и едва тогава от политиците от парламента. Мисля, че това е полука за нас. Не можем да постигаме напредък само като виним, се виним един друг трябва да създадем нужното доверие. Относ, относно пакета за економическо управление, този пакет е важен, но не чак толкова важно, колкото възстановяването на фискалната отговорност. Става дума за суверенен дълг, за да излезем от тази криза. Трябва да поставим в основата конкурентоспособността, която ще стимулира растежа и финансовата отговорност. Някои предложиха а, по отношение на данъчното облагане, мисля, че това, което се предлага, няма да допринесе за решаването. Мисля, че има сега повече прозрачност, но трябва да видим дали модела на Базел позволява на банките да се да предлагат финансиране при нулева ставка, дали този модел все още може да се поддържа. Трябва да бъдем откровени с хората за целите по отношение на инфлацията. 2% от инфлация изглежда много повече от 2%, ако говорим за, за храни, за горива, за дефлация на инвестициите. И това е много-много висока инфлация за хората, които опитват да вържат семейния си бюджет. От името на НП-та, господин Нитрас. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, аз съм съгласен с а, господин Трише и с а, господин Ростов и за това, че ЕЦБ спаси Европа. Но нека да споделя и друга моя мисъл с вас. Има някои неща, които не Пан e, Много от нещата, които а, не свършихме, а, бяха в ущърп на действията на Съда на европейските общности. А, ние не успяхме а, да се справим с кризата по а, съответния начин. Надявахме се на положителни развития в съвета, но дали нашият глас беше чуд? Може ли да ни кажете дали полското председателство а, ще направи пробив по този въпрос или не? Сега по отношение на а, господин Юнкер. Чухме силни изказвания от господин Рен, господин Ростовски в защита на пакета за економическо управление. Вие чувате ли такива гласове? Защото това ще е положителен знак за пазарите. Присъединявайте се към тези, които се изказах в защита на този пакет. Комисарят каза, че дори и при дългосрочен растеж може да има краткосрочни спадове в растежа. Но все пак не е добре а, ниските нива на растеж да се а, увеличават във времето. Следващия оратор. Господин, госпожо председател, уважаеми господа, днес говорим за доверие, за спокойствие, неща, в които хората трябва да вярват. Е, като видим ситуацията в Гърция и спасителния пакет е, е, за Гърция, какво виждаме там? Казва се, че всички проблеми са решени. Така се твърди от Европейския съюз. Обаче има хора, които привличат внимание към това, че а, взетите наскоро решения не са толкова удачни. Д... Какво се случва с хората в съответните държави членки, които са засегнати от тези а, а, строги а, мерки, мерки свързани с економии? Тези хора не виждат светлина в края на тунела. Сега, аз обаче съм от кръга на а, политиците, които се а, съмняват. От хората, които все по-малко вярват. Оба, и как да очакваме, че пазарите ще възстановят а, доверието? доверието си в европейската економика. Може би трябва да се промени методът за решаването ем, на такъв тип проблеми. Тук това означава повече Европа, повече общностен а, метод, а, който да се прилага при справянето с економическата криза. На следващо място хората в Европа усещат, че а, нещо горе се случва, нещо, което те не а, могат да повлияят. но а, ние трябва да ги убедим, а, че а, повече Европа ще доведе до по-голяма легитимност, а, до по-голямо доверие и а, до по-ефективни мерки. Извинявайте, колеги, а, но а, ще получите отговорите си само на английски, защото в крайна сметка ще ни свърши времето и няма да имаме а, превод. Следващия оратор. Е, е Надявам се да има още превод. Благодаря ви, госпожо председател. Кризата не е свързана само с дълга. Дългосрочен план тя е свързана и с иновациите и конкуренцията между държавите в еврозоната, най-вече севера и юга. Отговорът е, днес що се отнася до контрола на инфлацията, е изключително труден за политическите системи. Може да се влуши дефицита. Смятате ли, че можем да продължаваме да развиваме иновациите и конкуренцията, с които сме известни. Ако погледнем Лисабонския договор, той като че ли предоставя известна подкрепа, но недостатъчна. И два въпроса към комисаря Рен за програмите за Гърция. Говорихте за това, че рецесията ще бъде много по-тежка в Гърция, отколкото се е очаквало. Какво ще се случи с целите ни за 2011 тогава? Друг един въпрос. Виждаме по данни, че увеличаването на данъчното облагане, опитите да се получи още 50%, не водят до такива приходи, каквито се очакваха. Как ще се постигнат тези цели? Само посредством урязване на разходите ли и структурно, намаляване на структурното финансиране или смятате, че нови данъци също биха могли да решат проблема. Благодаря. Благодаря, казва председателката от името на НП, госпожа Хюбнер. Благодаря. Искам да попитам полското председателство за растежа, защото това е въпрос, който стои високо в дневния ред на Европейския съюз. Освен това, полското правителство има доста добър успех в намирането на нужните политики, за да гарантира растеж на економиката. Вярно е, че Европа се нуждае от растеж. Мисля, че политиците, вземащите решения, експертите, нямаме различия в мнението относно структурните реформи, които са необходими, за да има дългосрочен растеж. Но имаме доста различия, свързани с макроекономическите аспекти. Ние следваме политика на ограничения, което не оставя място за растеж. Ако погледнем по какъв начин днес реагират пазарите, най-вече на облигации, Изглежда, че те не се интересуват само от дефицита, но и от потенциала на европейските економии за растеж. Въпросът ми към председателството е как виждате бъдещата политика, бъдещите политики, след като чуваме от Централната банка, че, че ще продължи ограничителната парична политика. Как виждате вероятността Европа да не а, повтори това, което преживя през 2008 година. Благодаря. Одри Салон. Много оратори говориха за трудното лято. Колегата Берес говори за едно убийствено лято. Ами, хайде да поговорим за есента и за зимата. Те още по-трудни ли ще бъдат? Съществува безпокойство, свързано с финансово устойчиво, задлъжнялост, но трябва да се притесняваме и за ръста, защото статистиката показва, че растежът е основният риск, пред който сме изправени. Господин Трише, господин Рен го спомена, казахте, ще има растеж, но той ще бъде много слаб. Трябва да съчетаем бюджетна политика с стимули за растеж. Това винаги е било позицията на социалистите и демократите. И това е позиция, която се защитава от МВФ, както и от лауреати на Нобелова награда. Доверието е изключително важно, ако искаме да има растеж. Моята страна, Испания, иска решения, които да насърчат все повече изграждането на доверие. Имаме нужда от конституционни промени, законодателни промени, основни, постигане на основно политическо е, съгласие и най-вече доверие в бюджетната сфера и най-вече, що се отнася до растежа. Затова искам да попитам всички вас, какви са плановете ви за насърчаване на по-голям растеж? И в заключение, еврото не е създадено за да се гарантира солидарността. Това е един инструмент, който да се из... използва от Съюза. Един от основните принципи на Съюза е солидарността, а солидарността не е свързана само с економически въпроси, има всякакви видове солидарност. Благодаря. Благодаря и накрая съвсем кратък въпрос. Марио Моро. Си, грация. Eh, Благодаря. Един конкретен въпрос към господин Юнкер. Изненадан съм от факта, че Европейската комисия мисли за нови изследвания, дискусии за еврооблигациите. Казвам го, защото когато през миналите дни председателя Ван Ромпой взе думата, той като че ли замрази желанията на всички, защото той каза, че няма елементи за сближаване, които да ни доведат до еврооблигацията. И затова ще ви попитам, без да чакаме изследванията, поръчени от Европейската комисия, кои са тези конвергентни елементи? Какво трябва да направят съответните правителства, за да отворят пътя на еврооблигациите? И в такъв смисъл, какво трябва да направи всяко едно правителство? Ако включи в своята конституция баланс на бюджета, може ли то да отвори вратите към еврооблигациите? Благодаря. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви, колеги, за това, че постоянно ви правих забележки, а ви го търпяхте. Продължаваме в реда, в който започнахме. Първо ще дам думата на господин Ростовски не всички ще могат да отговорят на всичко, така че ще ви помоля за под 10 минути, например за 8 минути може да успеем. Благодаря, ще направя всичко възможно. Е, еврото не е създадено за солидарност, казахте вие, то е създадено за нещо друго. Това е така. Обаче, ако не проявяваме солидарност за да спасим еврото, то тогава всички онези други неща, за които е създадено еврото, истински вътрешен пазар, по-бърз економически растеж, по-голямо добруване на хората, всички те няма да се проявят. Ще бъдем още по-зле дори от а, хипотезата, в която не сме създавали изобщо еврото. И ето това е един от проблемите в Северна Европа. Хората не разбират, че дори ако част от тях сърцето си смята, че създаването на еврото е грешка, това не е нещо, което може ей така да бъде захвърлено, без това да има огромни последици. След това казахте, че пазарите не са убедени. Така е. И това е проблема. Че ние не сме успели да убедим пазарите, че всъщност се провалихме в усилията си да ги убедим. И аз не мога да бъда удовлетворен от това. Като полски финансов министр чиято страна не се намира в еврозоната, аз виждам катастрофалните последици, които може да има един провал върху това, което можем да наречем случайните минувачи. А такива последствия ще има. И то драматични такива, например, за Обединеното кралство. И затова господин Осборн, пък и аз, казваме, че сега, пък и винаги, сме били за такава дълбока интеграция, каквато е напълно задължителна за еврозоната, за да продължи тя да бъде стабилна. По отношение на пакета от 6 мерки, да, ще работим интензивно с съответните правителства за да се стигне до решение в максимално кратки е, срокове. Ще положим всички възможни усилия. Ще се възползваме от всички възможности да се срещаме, така че бързо да се стигне до решение. Е, изключително важно е да се работи бързо и Казвам това с цялата си отговорност. Ще направя всичко възможно, като председателство, ние да постигнем компромис. Мисля, че така отговарям и на някои от другите въпроси, които бяха зададени. По отношение на растежа, последната година има една голяма промяна в Европейския съюз вече не мислим за растежа като резултат от хубави неща, като например разходи по научна и изследователска дейност. Напротив, знаем, че то се дължи на неприятни неща, като либерализация на пазара на труда, премахване на закостенелости. Крайно време е да се разбере, че структурната реформа трябва да се прилага не само към новоплавяващите се пазари, а към Европа и най-вече към Европа. По отношение на бюджетната политика. На границата сме, на възможностите да се маневрира в бюджета в много европейски страни, включая някои от най-големите – Затова съм съгласен с госпожа Хюбнер. Ако бюджетната политика не може да бъде насърчаваща, то паричната политика трябва да отговаря на обстоятелствата. Не съм съгласен с нея, че Централната банка твърди, че ще има рестриктивна парична политика. Не, не разбирам така техните послания. Имаме обаче един основен проблем. А той е, че част от бюджетите ни са подложени на огромен натиск и не би могло да се очаква всички да приемем, че някои банки са прекалено големи за да фалират, но пък приемаме или явно приемаме, че някои държави и техния бюджет са достатъчно малки, че да може да им позволим на тях да фалират. Това трябва да бъде разбрано и от Централната банка. Thank you very much. Uh, I think uh, we all feel like we want to applaud. Uh, now we... Мисля, че всички бихме искали да изръкопляскаме. Сега даваме думата на е, Жан-Клод Юнкер. Няколко кратки заключителни думи, госпожо председател. Що се отнася до факта, че финансовите пазари не са били убедени от това, което направихме, да, така е, защото ние не сме толкова добри в добрата комуникация, но аз също пък не съм убеден от финансовите пазари. От моя страна аз бях смаян от наивността на политиците, които считат, че финансовите пазари винаги са прави, а ние никога. Тези, които дават превес на пазарите, са именно тези, които се обръщат към тези пазари с искания, които не им принадлежат. Политиците непрекъснато повтарят това, което предлагат пазарите. Дали диалогът се състои в това да повтаряме казаното ни от финансовите пазари. Ние имаме интереси, които трябва да защитаваме финансовите пазари и спекулантите не са идентични, но а, какво да кажем за а, спекулантите? Аз никога не искам да убедя а, спекулантите, но когато говорим за финансовите пазари, допускаме това. Ние трябва да говорим като отговорни политици. Ние сме в услуга на нашите граждани, а не на финансовите пазари. Така че трябва да можем да им се противопоставим а не всеки път да се вълнуваме, когато някой ни каже, че финансовите пазари ще реагират негативно. Относно данъка върху финансовите операции, това не е нещо предложено от Франция и Германия. Това е въпрос, който се разглежда вече от доста време. Би казал да. Аз не съм чак толкова силно в подкрепа, но трябва да видим дали това се приема от гражданите в Европа. Трябва такъв данък да се въведе в световен мащаб, но това едва ли ще стане. Бих искал това поне да стане в рамките на 27-те държави, така че и това няма да стане, поне да стане на еврогрупата. И аз говоря от името на Жан-Клод Юнкер, а не от името на еврогрупата. Ние а, не сме в част от света, който трябва непрекъснато да дава а, пример за подражание и останалите да го следват. Аз съм по-скоро за един подход на еврогрупата. Що се отнася до фискалните възпо... въпроси? Трябва да видим странните отношения между фискалната политика и, и Люксембург. В рамките на а, два часа трябваше да обяснявам на депутати от а, групата на, на зелените и ще я повтаря, че всеки напредък в Европа в фискалната сфера а, е станало по време на председателството на Люксембург за, за ДДС, както и за много други а, неща. Има резолюция на съвета, прията по време на председателството на Люксембург там се говори за сближаване на фискалната политика. Трябва е, внимателно да се четат тези текстове, които са публикувани и след това бяха забравени. Не може да има фискален съюз без социален съюз. Как можем а, е, да въведем а, е, хармонизация в фискалната област, без да договорим основни правила, свързани с минималната заплата, както и с правата на работниците. Това е една огромна програма. Това е нещо като океан що се отнася от, до обезпеченията, изисквани от Финландия. Ние подкрепихме предложението на Финландия, опитваме се да го разперем. Европейския съвет предложи една неясна формулировка, която позволи да се постигне съгласие в рамките на съвета и еврогрупата трябваше да разреши проблема. Е, ние ще го направим но не мога да споделя как на този етап, защото преговорите са все още в ход. Решението все още не е взето, зато не мога да го оповестя предварително. Относно пакета за економическо управление, аз съм изцяло на мнението на парламент, Европейския парламент, в Еврогрупата, в Европейския съюз винаги съм заявявал това, че ние от Евролукс сме в съгласие с парламента по, по въпроса. Аз имам пълно доверие на Яцек, че ще се мери решение на този въпрос. Виждам, че има напредък в позициите на някои от съседните страни. Но нека да направим всичко това а, сега а, на така както беше а, решено на 21 или Всички вече на масата. Защо трябва винаги да протакаме? Защо винаги да вървим след финансовите пазари, след като имаме всички елементи на масата, за да можем да вземем добро а, решение по въпроса? Така че аз съм на същата позиция като Европейския парламент. За економическото управление, ако сравните текста на едните или другите и този, който беше прият през март или юли, ще има голямо съответствие. Господин Ван Ромпой председателства Еврогрупата пет пъти на ниво държавни правителствени глави и защо света се изненадва толкова, когато се говори, че той трябва да председателства тази група на ниво държавни правителствени грави. Той председателства 27-те, може да го прави в рамките на 17-те, както го прави до сега. Надежно економическо управление в е, Европа изисква да се провеждат е, два пъти срещи в годината. И защо тогава цялата планета да е толкова е, смаяна за срещи, които ще се провеждат два пъти в, в годината? Важно е Европейският съвет да действа. Ние искаме еврогрупа, която да функционира и тя да бъде достатъчно мобилна, когато е необходимо, за да не се вземат решенията в еврогрупата, а на национално ниво и финансовите министри да казват по един и същи начин, както техните правителствени глави. За економическото управление аз съм чел поне пет версии, поне на немски язик. Благодаря много. И така, сега се обръщам към комисаря Рейн за неговите заключителни слова. За 5 или 6 минути ще, ще имаме превод. Благодаря, Шерън. Благодаря на всички за този конструктивен дебат, който отразява сери... сериозността на а, кризата, в която се намираме, криза, която се отразява върху економика на държавите членки и върху заедостта. Не мога да отговоря конкретно на всеки един въпрос. Аз по-скоро ще се концентрирам върху важните аспекти в тези въпроси. Има въпроси зададени от специфични държави, членки, въпроси, които изискват и по-специфични отговори. Казвам ви, че провеждаме проучвания в някои държави, най-вече в Гърция, Ирландия, Португалия и всеки един подходящ момент мога да се върна към тези въпроси и да проведем една по-задълбочена дискусия. Разбира се, ние сега се намираме в основите в етапа на полагане на основите, свързани с економическата стабилност и оказване на помощ на държавите членки, тези, които са затруднени да продължат напред. Имаме нужда определено от дългосрочна стратегия, от дългосрочен растеж. Да, трябва да работим на всички фронтове, в всякакви времеви перспективи и рамки. Нещата са а, взаимосвързани. Трябва да а, продължим с потушаването на сегашната криза и трябва да изградим нашата а, архитектура, архитектурата свързана с економическото управление и не само да изградим, а и да я укрепим. Е, говорим и за економическото въздействие. Говорили сме многократно тук в парламента. Е, необходими са съвместни действия за справяне с е, кризата и за насърчаване на растежа и заетостта. Също така има и непосредствено економическо въздействие от отделните мерки, които се прилагат. Ще са необходими нови инструменти за стабилност, които ще изискват по-голяма политическа координация и ще се насърчат държавите членки да предприемат геополитически мерки, които да са свързани с създаването на работни места и стимулиране на растежа. Това са основните елементи в пакета за економическо управление. Съгласен съм с тези, които казват, че трябва да продължим напред, че трябва да имаме една дългосрочна стратегия, за да можем да се справим с краткосрочните предизвикателства. Искам да се, се спра на един много добре известен проблем финансовите пазари работят с скоростта на микросекунди когато става въпроса за реакция на отделни събития или действия, а пък за да се потушат ефектите от тези бързи реакции са необходими години. Демократичната политика може да покаже правилния път не само на финансовите пазари, а може да покажем правилния път на нашето економическо управление, да покажем, че тези структури са по-интелигентни, по-легитимни, по-ефективни. Това означава, че трябва много отблизо да се вгледаме в функционирането на нашите институции, включително и в състава на еврозоната. Е, и да се работи в е, контекста на споделената отговорност, отговорността, която трябва да поеме всяка една държава членка. В сегашния контекст искам да подчертая също така краткосрочната необходимост да се вземат е, решения, които ще имат средносрочно въздействие върху економиката. Не говоря тук само за пакета за економическо развитие, говоря и за решенията прияти на 21 юли на срещата на върха. тези решения са много важни за продоляването на сегашната криза. Имаше много въпроси, свързани с, с възстановяването на доверието в, економичес... в европейската економика. Работи много усърдно за прилагане е, на решенията от 21 юли Знаем, че липсата на доверие забавя и растежа не само в Европа, но и на световно ниво. Някои от държави членки на еврозоната те ускориха техните процедури за одобряване на това споразумение и смятам, че до края на септември одобряването на споразумението ще приключи. Какво трябва да се направи в частен план? прилагане на решенията, прилагане и пак прилагане. И по този начин ще постигнем и економическа и политическа интеграция. И така, в заключение ще кажа, че всички елементи на споразумението а, трябва да бъдат обединени. Ние ще се опитаме да преодолеем кризата и по този начин да възстановим доверието в Европейския съюз. А, имаше други въпроси, свързани с съвместните а, дискусии и с а, това, че трябва да има една много здрава правна а, основа при прилагането на мерките, а, трябва да има а, действия от страна на частния сектор, той да бъде включен също. Говори се тук и за програмите на МВФ, свързани с Гърция. И не на последно място всички тези мерки, действия и програми трябва да бъдат подкрепени от членовете на еврозоната. Ние продължаваме нашите усилия да улис улесним преговорите между ам, държавите членки на еврозоната и това да доведе до по-бързо прилагане на споразумението 21 юли. Това е. Това са краткосрочните предизвикателства, пред които сме изправени и след като се справим тези предизвикателства, ще предприемам други стъпки, свързани с стабилно економическо управление и с а, постигане на висок растеж и висока заетост в Европа. Благодаря ви. Remind... Благодаря ви. Искам да ви напомня, че има друго, спор... има друго заседание в сряда.